Ladies and gentlemen. Uh, Председателят, госпожи и господа, добър ден. Моля, заемете местата си. Добре дошли на изслушването на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент на тема административни процедури в Европейския съюз и Съединените Американски щати. Приветствам сърдечно, с добре дошли всички присъстващи тук в залата, както и нашите участници в Съединените щати, с които ще се свържем по видеоконферентна връзка. Поне се надявам да можем да го направим. Сега давам думата на докладчика госпожа Халтала. Благодаря, господин председател. Виждам, че не всички са заели местата си. Въпреки това, нека, подобно на нашия председател, приветствам с добре дошли нашите гости и експерти в качеството си на докладчик от името на нашата комисия по въпросите на административното право. Днес предстои да обсъдим административните процедури в Европейския съюз и САЩ. Това е едно изключително интересно и относимо сравнение, при което ще установим основните разлики, може би и прилики защо трябва да придобием повече познания в тази област? Защото Европейският съюз и Съединените щати все повече разширяват и укрепват връзките помежду си. В момента се водят преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Съединените щати. Европейският парламент отблизо следи процеса на преговорите. 12 негови ресорни комисии ги следят. Те, преговорите засягат не само митата и търговията, но също така и постигане на хармонизиране в редица области, в това число и по отношение на административните процедури. Днес няма да разговаряме конкретно за това споразумение, но разискванията ни ще имат отношение към него. Ще говорим за това как международното право и други наднационални инструменти оказват влияние върху административните ни процедури. Има и още нещо важно, а именно, че може би можем да се получим от примера на Съединените щати. Нека опомена небезизвестния закон за свобода на информацията. В САЩ той бе прият доста преди регламента на Европейския съюз за публичния достъп до документи. Тази сутрин Комисията по правни въпроси ми предостави мандат за изготвянето на работен документ – за предложението за регламент за законодателство за административните процедури в Европейския съюз. Ще си сътруднича с колеги от други комисии. През изминалите години академичните среди и редица институции извършиха работа в тази област. Нека ви припомня и доклада на господин Берлингуер от миналия мандат на парламента. Нека ви припомня и усилията на бившия омбудсман за приемането на нормативна уредба в областта на административните процедури. Предстои ни процедура по разработването на предложение на Европейския съюз за законодателство за административните процедури. В рамките на този процес трябва да приложим най-добри практики. Мисля, че можем да се получим от Съединените щати. Да се надяваме, че ще сработи видеоконферентната връзка с САЩ. Нека започнем сега работа. Благодаря на Хайди Халтала. Преди да дадем думата на нашите гости, Нека кажа, че тук строго следим за спазването на времето за изказване. Виждате колко строго следим за това. Изоставаме от графика си. Но по време на изслушването ще бъдем строги, така че любезно ви моля да се вмествате в рамките на отредените ви 15 минути. Първият гост. Експерт, когато ще изслушаме е господин Макс Голдман от Института Макс Планк по сравнително публично право и международно право. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест и удоволствие да се обърна днес към вас ще се спра върху въздействието на международното право върху европейските административни процедури, върху изводите, които можем да си извлечем от международното право. Целта ми е да ви запозная с въздействието на международното право върху кодифицирането на административната процедура в Европейския съюз кои международни актове въздействат върху националните административни процедури и наднационалните такива и как им въздействат. Преди години това би бил един глупав въпрос, тъй като международното право тогава уреждаше само отношенията между отделни държави. Към момента обаче то урежда и редица области, които попадат в обхвата на националната юрисдикция. Това, разбира се, се отразява и върху националните административни процедури. Има немалко разпоредби от международното право на лице и съдебна практика, които оказват въздействие върху националните и наднационални административни процедури. Как да разгледаме въздействието на тези разпоредби? Ако изготвим само един списък, то това би било много уморително и скучно. Аз реших вместо това да се спра върху отделни принципи, за да бъда по-збит. Европейските административни процедури могат да се възползват от поставянето на акцент върху принципите, тъй като принципите могат да бъдат приложими към различни казуси и към различни области. Затова сега ще се спра върху естеството, върху формирането на принципи. След това ще ви изложа пет принципа от международното право, които според мен имат отношение към административната процедура в Европейския съюз. Нека първо изясня какво имам предвид с принципи. Не възнамерявам да ви отекчавам до смърт с лекция по теория на правото. Затова ще бъда кратък. Смятам, че има два вида принципи. Първият тип са общи принципи на правото. Бихме могли да опишем това като подход отдолу нагоре. Става дума за принципи, които се съдържат в правовия ред на редица държави. Затова и трябва да разгледаме нормативните уредби на отделните държави членки или на САЩ, например, когато говорим за административните процедури. Но аз няма да говоря днес за тези принципи. Ще се спра върху втория тип принципи, а именно принципите на международното право. Как извличам тези принципи? Извършвам анализ, за да установя дали има сходни правила, които да уреждат еднакво различни области. И ако може да се установи такъв набор от сходни правила, то тогава може да се постанови и принцип, който може да бъде кодифициран по различен начин, в зависимост от случая. Извлякал съм пет принципа, които искам да ви представя днес по-отделно. Тези принципи се основават на резолюцията на Европейския парламент за законодателството на Европейския съюз в областта на административните процедури от 2013 година. В тази резолюция се съдържат 10 принципа, но за да бъда по- кратък ще се спра върху 5, а именно съразмерност, законосъобразност, недискриминация и основателни очаквания, справедливост и надлежен процес, зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и петия принцип – прозрачност, информиране и консултиране. Ще обясня как всеки от тях е залегнал в международното право и с какъв статут се ползва. Принципът на съразмерност. Съразмерността се състои в балансирането на противоречиви законово защитени интереси. Това е обикновено стъпка, която се предприема, когато се ограничават права или други придобивки по закон. Съразмерността е свързана с извършването на анализ, с представянето на аргументи, което само по себе си е процес. Какви са разпоредбите на международното право, които изискват проверка на съразмерността от страна на националните администрации, в това число от тази на Европейския съюз. Една от областите на международното право е световното търговско право. То изисква проверки за съразмерност. Най-добрият пример е член 20 от Общото споразумение за митата и търговията, което урежда освобождаването от мита. Съгласно това споразумение се прилагат два стандарта за съразмерност. Единият критерий е необходимостта, а другият е обвързването с конкретни цели. Необходимостта предвижда малко по-висок стандарт за съразмерност, но на практика Разликата между тези два критерия е минимална и понякога много трудно може да се установи. Защо? Защото в делото US Shrimp се постанови, че в член 20 от споразумението се прилага принципът на добросъвестност, което предполага един общ стандарт – В случая EC Hormones, апелативната инстанция постанови, че националните стандарти, когато са по-високи от приложимите международни стандарти, трябва да бъдат подплатени с научни данни, като например оценка на риск. Нека сега се спра върху законодателството за правата на човека. Тук принципът на съразмерност е установен във всички относими режими. Европейският съд по правата на човека прилага съразмерността като общоевропейски стандарт за спазването на правата на човека, дори в юрисдикции, където няма дълга традиция в тази област. Съразмерността е и в основата на някои от правата, гарантирани в Европейската конвенция за правата на човека, когато се предвиждат необходими ограничения. Съдебната практика на съда по правата на човека обаче доведе до разводняването на тези разпоредби. Към момента съразмерността е залегнала в международното право като общ принцип на правото. Но не винаги може да се определят границите на съразмерността. Има разлики в зависимост от конкретния правен режим. Има две тенденции. Едната тенденция е хармонизиране на проверката за съразмерност. А втората тенденция е желание от страна на съдилищата да могат да прилагат гъвкави стандарти. Една от възможностите за прилагане на гъвкави стандарти е залагането на процедури, при внасянето на процедурни елементи. Не можем прекомерно да дисциплинираме съдилищата, те искат определено ниво на гъвкавост. Следващият принцип – законосъобразност, недопускане на дискриминация и основателни очаквания. Тези е, три аспекта са свързани помежду си, свеждат се до забраната на произволно отнасяне законосъобразност. Според международното право, ограниченията върху правата на и свободите на физическите лица трябва да бъдат категорично предвидени в закон. Става дума не само за правата на човека. Мога да ви дам за пример международното законодателство за инвестиции. Справедливото равнопоставено третиране трябва да бъде залегнало в законите на съответната държава. Недопускането на дискриминация. Повечето режими за правата на човека забраняват дискриминацията без основание спрямо граждани, но само възоснова на Конвенцията за елиминирането на всички форми на расова дискриминация или на Конвенцията за елиминирането на всички форми на дискриминация спрямо жените. Според мен правовият ред в Европейския съюз вече е доста по-напреднал в това отношение. Основателни очаквания. Защитата на основателните очаквания е в основата на клаузите за справедливо и равнопоставено третиране в двустранните договори за инвестиции. Но понякога в тези договори се правят опити за разводняване чрез въвеждането на общи стандарти. Какво изискват основателните очаквания? Изискват промяна в политиката на приемащата държава. Какви промени би следвало да се очакват? Някой казва, че въпросът по-скоро -по се, след... се свежда до съразмерност. Други заявяват, че държавите трябва да установят представителства, на които да може да се разчита. Тоест, някои изискват по-високи стандарти, които дават и по-големи възможности за регулиране. Нека сега преминем към справедливостта и надлежния процес. Можем да направим разлика между общи абстрактни гаранции и по-конкретни гаранции, като например правото да бъдат предоставени основания или правото на изслушване. Няма общи норми, уреждащи надлежния процес, но той е широко признат – в, например, в съдебната практика на Международния трибунал за морско право. Ако се опитаме да погледнем по-стеснително, то ще видим, че с международното право има задължения за представенето на основания и за правото на изслушване. Това е залегнало, например, в търговското право и правото реждащо правата на човека. Що се отнася до правата на човека, правото на изслушване и на представяне на основания е неотменимо право защото се засягат пряко интересите на физически лица. А що се отнася до търговското право, това право се свежда до правото на отделните съдилища да установят дали е на лице протекционизъм. Това са два различни принципа за защита на надлежния процес. Но от гледна точка на европейското право би било много трудно да бъдат отделени един от друг, тъй като много често има припокриване между въпроси свързани с търговията и правата на човека. Следващият принцип – зачитането на неприкосновеността на личния живот – то е уредено в Европейската конвенция за правата на човека. Но мисля, че Европейският съюз е водещ, що се отнася до стандартите в тази област. За това няма да се спирам подробно върху този принцип. Ще премина към последния – прозрачност, информиране и консултиране. Този принцип включва два елемента. Първият е общо задължение за предоставянето на неограничен достъп до информация съдържаща се, например, в публични регистри. Вторият елемент е свързан с предоставянето на информация на онези, които са засегнати от конкретно решение. Първият елемент, общият достъп до публични регистри, например. Това не е широко уредено в международното законодателство, с изключение на Орхут Истанбулската конвенция. Не бих могъл да кажа, че прозрачността е сред общите принципи на международното право, въпреки че международните организации все по-активно започват да работят за по-голяма прозрачност. Нека сега премина към информирането и консултирането. Тук се предвижда широк набор от задължения за информиране и консултиране. Например, предвидени са многобройни задължения по екологичните споразумения, както и в рамките на правния режим, установен от Общото споразумение за митата и търговията. Ако някой е засегнат по някакъв начин от някакво решение, то Минималният стандарт е задължение той да бъде уведомен и да му бъде дадено право за коментар. Административното право има две цели да защитава физически лица и да допринесе за ефективната работа на централната изпълнителна власт. Към момента по-скоро се набляга върху защитата на интересите на физически лица, а не върху ефективната работа на централната изпълнителна власт. Петте принципа са по-скоро на абстрактно ниво. Ако ги разгледаме по-конкретно, то ще видим, че няма толкова много международни разпоредби. Но въпреки това ви призовавам да сте смели при кодифицирането на европейското законодателство. Ако допринесете за напредъка по тези принципи, то ще допринесете и за напредъка на ниво международно право. We thank you, uh, professor. Uh, the... Благодаря ви много. Следващите 15 минути uh, са uh, предоставени на госпожа Йоанна Мендес, преподавател в Амстердамския университет. Благодаря ви много. Благодаря, че ме поканихте днес и на вас, господин председател и членовете на парламентарната комисия. Занимавайки се с международната административната процедура в Европейския съюз и международните правила ще се занимае с въпросите на откритостта и по-конкретно на участието. Ще ви дам няколко примера, за да иллюстрирам а, проблемите, които очертавам и накрая ще се спра върху конкретните предизвикателства, които споразумението за търговия и инвестиции с Съединените щати може да а, създаде за административните процедури в Европейския съюз. За какво става дума? Става дума за това, че много сериозни въпроси, храните, които ядем, фармацевтичните продукти, които използваме, опасните вещества и химикали, на които сме изложени, във все по-голяма степен зависят от международни решение. Тези международни решения се е, инкорпорират в последствие в европейското право по един или друг начин. Има различни източници на такива решения. Някои от тях са решения на международни органи, свързани с, приз... с прилагането на международни споразумения, по които Европейския съюз е страна. Има обаче и решения, по които, е, които нямат е, за основа международни договори. Те по-скоро са създадени в международни форми за неформално международно сътрудничество. Много често тези а, решения се при, инкорпорират в правото на Европейския съюз на административно равнище а, чрез незаконодателни актове или чрез действия на европейските агенции. Например, те се използват а, за основни е, индикатори при е, определенето на това, кои са най-добрите практики. На такъв е случай с фармацевтичните продукти. И така, тези правила се прилагат в Европейския съюз, точно така, както са прияти в международните форуми. Проблемът тук е следният. Много често тези е, регулаторни режими е, които са международни, реално не разполагат с е, процедурни правила и практики, като тези, които съществуват в Европейския съюз. Е, Също времено с това в Европейския съюз се създават процедури, които са създадени именно за е, въвеждането на такива международни правила и а, те много често не са а, същите е, като процедурните стандарти, които се прилагат за вътрешните правила. Когато това става, много често процедурните стандарти е, се снижават. А много същевременно международната практика се приема за мерило за легитимност. Основният важен момент тук е участието. Участието може да се използва. Има интерференция. не е трудно да се превежда. Зависимост от това, как са създадени тези правила, е, те могат да доведат до положителни ефекти, като това, че осветляват процедурата на вземане на решение, създават възможност да се чуят различни интереси и да се защитят различни интереси, създават условия за контрол а, е, от страна на публичните органи. Това не винаги се случва, но в крайна сметка в Европейския съюз, във вътрешните правила, има потенциал за работа по подобен начин. И така, тази роля на а, участието в взимане на решения от страна на заинтересованите страни, която води до осветляване на процеса на вземане на решение, е много важна при онези решения, които избягват традиционния институционален контрол. Какво се случва обаче? Много често се вземат е, множество регулаторни решения, които водят до ограничаване на процедурните стандарти. Избягват се вътрешни процедурни контроли, увеличава се автономността на административните е, участници и това реално може да повлияе върху легитимността на техните действия. Нека да ви дам пример. Първо, политиката на риболова е, и стандартите в областта на общата риболовна политика. Когато се говори за риболовните възможности и общия допустим улов, е, те са основни за тази политика, но решенията се взимат на, по различни начини. Може да се вземат от а, консултационни съвети, в които присъстват представители на риболовната промишленост, защитници на околната среда и е, защитници на потребителите. Подобни консултации бяха основни за реформата на общата риболовна политика. Парламентът подчертава колко важни са те те трябва да се вземат предвид и комисията там, където не ги е взела предвид, е длъжна да се обоснове. Има обаче ситуации, в които подобни а, стандарти като общия допустим улов се определят на друго място. Да кажем в регионалните риболовни организации, създадени по международната конвенция за съхранение на атлантическата рибатон, например. И тогава подобни а, е, решения се въвеждат в а, е, европейското право във вида, в който са. А комисията изрично е изключила своята преговорна позиция от консултациите. В повечето случаи това означава, че решенията, взети на международно равнище, най-често не са толкова открити, колкото онези взети на вътрешно равнище. И така, решения, които реално имат един и същи краен резултат, могат да бъдат взети по един, по по-отворен и по по-затворен начин, зависимост от мястото, където се вземат. Втория пример – фармацевтичните продукти и по-конкретно орган, известен като Международна конференция за хармонизация на техническите изисквания за регулиране на фармацевтичните продукти за употреба в хуманната медицина. Това е международен а, наднационален орган, който не е формален по своя характер, който има за цел да, да даде възможности за сътрудничество на регулаторните органи на Европейския съюз, Съединените щати и Япония и там са представени а, представители на фармацевтичната а, промишленост също. А, в тази организация се, се определят научните изисквания, които трябва да бъдат спазени от фармацевтичната промишленост, за да се гарантира качеството, сигурността и ефикасността на фармацевтичните продукти. Е, например, лекарства за лечение на рака. Подобни лечения, извинете, подобни стандарти, тези стандарти се използват от Европейската агенция за фармацевтичните продукти, когато се взема решение за допускане на такива продукти на пазари. така. Реално насоките на организацията не са правно задължителни, но те се използват като основни показатели при оценката при допускането на пазара. Този, тези а, насоки се определят след някаква консулти, консулти, консултационна процедура. Тази процедура се ръководи от Европейската агенция за фармацевтичните продукти, обаче нейните резултати не трябва задължително да бъдат прияти. Освен това, тези резултати не се оценяват от е, Европейската агенция, а от експертна група на международната организация и не се дават каквито и да било обяснения обосновки за крайните решения. Реално няма никаква гаранция, че тези консултации не са просто ей тъй за красота. Друг, друг повод да се безпокоим е, че реално в тази организация регулаторите а, са придружени и от фармацевтичната индустрия, т.е. има конфликт на интереси. И в двата случая се вижда, че международни решения по някой път създават условия за задминаване на важни процедурни стандарти това, което би било добре за европейската правна система, което има смисъл във вътрешен план, за да се гарантира легитимност на вземането на решение, не винаги може да бъде пренесено в международен план. Това е вярно. Вярно е също така, че там, където има по-меки мерки, там, където има, а, няма ясни правила за участието, а, може а, да, да се създадат условия за а, за работа в международна среда. Независимо от това, обаче, тези решения са прияти някъде, международно. Не се взима предвид това, че в последствие те се въвеждат тук в Европейския съюз и по този начин придобиват правна сила, която по-рано не биха имали, само заради това, че са прияти в международен план. Не взема и предвид факта, че в крайна сметка в национален план, когато а, а, се вземат решения. Те са резултат от вътрешните решения на административните органи. Когато се вземат законодателни решения, те често следват решението на административните органи. И накрая последната ми точка договора за сътрудничество в областта на търговията и инвестициите с Съединените щати. Там има допълнителни предизвикателства. Там има определени процедурни задължения, които са въведеният Европейския съюз, свързани с оценка на въздействието и консултация във връзка с оценка на въздействието. Провеждането на такива допитвания в момента не, са задъл... не е задължително за незаконодателните актове. Тук говорим за процедурни правила или задължения, които принципно по настоящем не съществуват в момента на незаконодателно равнище. Комисията а, последните 10 години твърдо отказва да включи а, в каквато и да било правно задължителна норма задължението за допитване. Но това задължение за допитване може сега да бъде въведено чрез договора с Съединените щати. То би могло да бъде отличен начин за въвеждане задължителна процедура на допитване. Но тук трябва да се вземе и още една важна подробност. По-настоящем това, което се предвижда в договора, изисква консултациите основно да бъдат провеждани в рамките на оценки на въздействията с цел да се събере информация за оценката на въздействието, евентуално да се постигнат по-добри регулаторни резултати, да се подобри качеството и да се намалят разходите за гражданите евентуално да се подобри регулаторното сътрудничество в, рам... сътрудничество в рамките на договор. В този контекст може да се окаже, че подобни допитвания не се разглеждат като реален форум, на който различните заинтересовани страни и лица да изразят своите предпочитания, и да повлияят на политическите мерки, които се предвиждат. По-настоящем, така както се предвижда в договора, се очаква да се въведат процедурни правила там, където те не съществуват в момента. Важно е как се виждат, как се разглеждат консултациите обикновено а, а, има два начина да бъдат разглеждани. Те от една страна, от страна на договора, като пример за добра регулаторна практика, от друга страна, от гледна точка на комисията, като а, важен инструмент за политика основана на ясни доказателства. Но ако а, искаме да сме критични, ако искаме да кажем да, но участието, допитванията, трябва да са нещо много по-широко, тогава, особено от гледна точка на Лисабонския договор, тогава да, можем да сме критични. Те трябва да имат определено демократично значение по Лисабонския договор. От друга страна, зависи от много неща, как ще се балансират нещата. От правилата, от начина по който се контролират тези правила. И в този смисъл договора предвижда да се наблюдават тези правила от страна на Международния орган по договора, както и на Европейския омбудсмен. Благодаря. We thank you very much, madam. And now we also want to send our Благодарим ви госпожо. Сега поздравяваме с добро утро в Нью Йорк професор Ричард Стюарт от Нью Йорк University School of Law. Професор Стюарт, имате думата. Благодаря ви. Добър ден на всички ви. Днес в Нью Йорк е студено, но слънчево. Много добре сте изготвили дневния си ред за днешните разисквания. Темите, които предлагате, са чудесни. Ще се спра върху някои от въпросите, по които току-що говори професор Мендес като ще ви представя опита на Съединените щати, най-вече в контекста на трансатлантическото регулаторно сътрудничество по споразумението за свободна търговия ЕС САЩ. Въздействието на международните процесуални норми и правила върху административните процедури в САЩ е минимално. Съгласно закона ни за административните процедури, изискванията за оценка на въздействието върху околната среда по съответния закон и тяхното тълкуване от съдилищата Законодателството на Съединените щати гарантира високо ниво на прозрачност, на участие и на достъп до правосъдие. Има някои изключения, като например делото Shrimp Turtle, с което бе сезиран апелативният орган на СТО. Тогава стана необходима промяна в правилата. По-важните въпроси, според мен, са онези, на които се спря професор Мендес, а именно прилагането на материално-правни регулаторни норми в рамките на правовия ред на отделни държави. Това поражда някои проблеми, когато има вече добре развити административни процедури в Европейския съюз или в Съединените щати. Но същевременно се постига на международно равнище договореност за регулаторни норми. Тази договореност се постига повече или по-малко неофициално, т.е. няма строги изисквания за участие на обществеността, например. Това поражда загриженост във връзка с скрито въвеждане, възприемане на норми, които не са били обект на достатъчна обществена консултация. Ще се спра върху прилагането на американските процедури за регулатор, регулаторно вземане на решения и за административни процедури в рамките на регулаторното сътрудничество, например по ТПТИ. Независимо от това дали споразумението за свободна търговия е със САЩ бъде прието, въпросът за регулаторното сътрудничество и прилагането на национално равнище става все по-наболял в процеса на глобализирането. Този въпрос налага преговори, компромис, като същевременно се гарантира и публична отчетност. Съвсем накратко ще ви дам представа за процедурите в Съединените щати за вземането на регулаторни решения. Основният изискване, основната процедура по закона ни за административните процедури за приемането от административните органи на материално-правни норми, които имат силата на закон, са процедурите на уведомяване и коментар. Съответното ведомство прилага тези процедури, в рамките на които на всички заинтересовани страни се дава възможност да излязат с коментари. Тези коментари, заедно с документите на ведомството, отнасящи се до предложената норма, влизат в съответната преписка, публикуват се и по интернет. След като публикува официално нормата, ведомството публикува и мотивите за нейното приемане, разяснява тези свои мотиви, разяснява и как е подходило към коментарите. Обикновенно подобни норми са обект на съдебен контрол непосредствено след тяхното приемане. Въпроси от правно естество обикновено се решават преди приемането и прилагането на нормите. Съгласно Закона за административните процедури, извършващият проверката съд постановява дали нормата е в съответствие с действащото законодателство, постановява също така дали тя е произволна и самоволна. При вземането на това решение Съдът проверява щателно мотивите, изложени от ведомството, мотивите за различните альтернативи, като се основава на преписката по нормата. Регулаторните норми, прияти от отделните ведомства, са обект и на друг вид проверка, административна проверка по линията на изпълнителни заповеди на президента. Настоящата система е установена от президентите Клинтън и Обама, но всъщност първоначално е инициирана от президента Рейган. В тези изпълнителни заповеди от ведомствата се изисква да следват определени материално-правни принципи за добро регулиране, да извършват оценка на риска, да спазват принципа на ефективност на разходите, да направят анализ на разходите и ползите и да излязат с мотивирано решение от ведомствата се изисква да гарантират и участие на обществеността. Когато става дума за съществени норми, т.е. когато въздействието им върху економиката е 100 милиона долара или повече, ведомствата трябва да извършат и оценка на въздействието на предложената норма. Този анализ трябва да бъде представен на службата по управление и бюджети преди публикуването на нормата за коментари от страна на обществеността. След публикуването на нормата, оценката на въздействието влиза в преписката по тази норма. Тя се публикува и на страницата на ведомството. Оценката на въздействието се разглежда и от службата по управление и бюджети. Становището на тази служба също се публикува на страницата на ведомството. Тази система първоначално бе критикувана от Конгреса, както и от групи за опазване на околната среда и за защита на потребителите. Но според мен това е една установена и добре действаща система, която е част и от регулаторната ни система. Към момента действат две системи за вземането на административни решения. Едната е правната, законовата система, предвидена по закона за съдебните процедури. А, тя се основава на съдебния контрол, а втората система е по линията на така наречените изпълнителни заповеди. Тези две системи са взаимно допълващи се, тъй като оценката на въздействието е част и от двете процедури. Според мен системата е добра. Един от проблемите е, че нито законът за административните процедури, нито процедурата на изпълнителните заповеди изискват от ведомствата да приемат норми с по-малко задължителен характер или пък да излизат с политически декларации, с насоки. Е, смята се, че спазването на изискванията за тези инструменти е, вменява прекомерна тежест. За това се прилага една по-неформална процедура, но това може да се отрази върху поведението на отделните субекти. Няма, например, сигурност за бизнеса. Бизнесът иска да знае какво ще последва, ако не се съобрази с насоките на ведомството или с неговата политическа декларация. По-широкото използване на насоки, например, води според някои до заобикалянето на по официалните правила. Um... Now, uh, what about uh, the, the procedures for implementing international какво мога да кажа за процедурите за прилагането на международни правила и норми? Международното регулаторно сътрудничество има редица форми, например многостранни или многостранно или двустранно действащи материално-правни норми, технически стандарти, методи за определяне на съответствието. Areas, uh, ICH, Действа, например, Базелският комитет за банков надзор или структурата, която спомена професор Мендес – Установяват се работни отношения между ведомствата в отделни страни, например по линията на регулаторни партньорства или режими за взаимно признаване. Какви национални процедури се прилагат при договарянето на регулаторни норми в рамките на регулаторното сътрудничество? Ако тези норми прераснат в разпоредби с задължителен характер, издадени от ведомствата, то въжат двете процедури, за които говорих току-що. Предвидената законова процедура и процедурата на изпълнителните заповеди. Има и един въпрос, който спомена и професор Мендес, а именно как се прилагат тези процедури, когато отговорните длъжностни лица в Съединените щати вече са постигнали някаква практическа договореност с колегите си в друга държава. Договореност, която не е залегнала в закон. Това въжи с още по-голяма сила, когато въпросните норми и правила се прилагат по линията на неформални мерки, като например насоки. Има и някои изключения. Американските ведомства вече могат да прилагат регулаторни правила, които по един или друг начин са били договорени в международен мащаб. Понякога е необходимо приемането на нов законодателен акт за целта, но най-често се прилага вече действащото законодателство. А що се отнася до насоките по неформалните процедури, някои са загрижени за това, че по тях няма възможност за контрол от страна на обществеността, за участие от страна на обществеността, както и за съдебен контрол. Може би малко преувеличавам, но според мен има реален повод за загриженост, както каза и професор Мендес. Нека сега премина към ТПТИ. Най-важният елемент от ТПТИ е предложението за така наречената мегарегионална система за постоянно регулаторно сътрудничество в редица области. С това този модел се отличава от действащите към момента форми на международно регулаторно сътрудничество, което се прилага сектор по сектор. Предвижда се постоянно сътрудничество ЕС-САЩ по нови или преразгледани регулаторни мерки за намаляване на разходите и на бариерите пред търговията. чрез, форм, чрез един вид централизиран съобхватен механизъм за координиране на високо административно и политическо равнище. Ще бъдат включени отделните ведомства и дирекциите на комисията, които отговарят за определени области на регулиране. Председателят, господин професор, съжалявам, но вече изчерпахте 15-те си минути. Бихте ли могли да се ориентирате към приключване? Извинявам се, ще приключа. Президентът Обама излезе с изпълнителна заповед за регулаторно сътрудничество – между нашите ведомства. Бе създадена работна група в областта на регулирането. Това е една институционална платформа на високо равнище – платформа за институционално координиране. Тя може да се превърне и в платформа за съвместна оценка на риска, за съвместен анализ на въздействието на нормите. Тя може да даде възможност и за участие на обществеността на двете страни на Атлантическия океан предвиждам и възможност за регулаторни преговори така както те бяха предложени от бившия посланник на САЩ в ЕС Бойдън Грей. Съгласно този модел, заинтересованите страни могат преди официалния процес по изготвянето и приемането на нормата, поне да се договорят за някои подходи, с което да подготвят и процеса на оценка на въздействие. Така ще могат да допринесат и за установяването на общи правила и от двете страни на Атлантическия океан. Това според мен е един положителен подход за компромис, за преговори в духа на компромис и за гарантиране на участието на обществеността. The next 15 minutes uh, go to Professor Marek Jaśbowski from the University of Warsaw. Преминаваме към професор Марек Вежбовски от университета във Варшава. Заповядайте. Oh, yeah, Извинявайте, не виждам слайдовете си на екрана. Дали може да бъдат пуснати? Uh, pardon. Peut-on demander aux techniciens de couper le retour son de la vidéo en provenance de New York? Дали може да помолим техниците да изключат звука от Нью Йорк? Благодаря. Chairman members of the Committee of Legal Affairs. Uh, thank you very much for inviting me to speak. Господин председател, уважаеми господа и е, дами, членове на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, благодаря ви много, че ме поканихте да говоря за полското административно право. Нека да започна от една известна теза, именно, че административните, процед... административните процедури в а, а, държавите членки на Европейския съюз – е много далече от каквото и да било обединение. В крайна сметка дори нямаме е, едно и също разбиране за понятието административна процедура. За някои административната процедура е, е такава каквато тя е в Германия, т.е. вземането на решение по отделни случаи. Е, някои е, хора пък може да приемат по-американски подход, да кажат административната процедура включва всички дейности на административните органи, не само отсъждането по отделни случаи, но и изграждането на създаването на правила, както и договорите, в които се включва обществената администрация, административните органи, достъп до информацията и прочее. Всичко това е поради начина, поред, по който се развиват нещата на европейския континент. Нещата в, обществ... в тази област са съвсем различни в системата на общото право в Великобритания. Също време има някои общи постижения в областта на административната процедура. Това е в области, които са високо регулирани от Европейския съюз. Има и други усилия за кодифициране положени от Европейския парламент. Вече без спомената резолюцията от 2013 година. Има и е, лични а, инициативи, а, в които сме участвали и аз и професор Мендес. А, ние работим в а, една академична комисия а, преподаватели, които са работили по а, административни процедури в Европейския съюз а, и а, изготвят препоръки, които по-настоящем са публикувани в интернет и скоро ще бъдат публикувани в превод на повече езици. Полша може да служи за пример за една доста добре развита административна процедура, система от административни процедури. Всъщност това е защото ние имаме административно-процесуален кодекс още от 1928 година, следвайки австрийския модел. Ние не сме единствените последвали Австрия от 1925 година. Чехословакия приема такъв кодекс през 1928 година, след това Югославия, после по-късно Унгария през 1957, през 1960 година нашия регламент за административната процедура бе заместен от административно-процесуален кодекс, който се занимава основно с отсъжданията по отделни решения и с жалби и петиции. И така традиционно се заним... там, където се взема що се отнася, там, що се отнася до създаването на правила и до договорите, подписани от публичната администрация, те се покриват от други законодателни текстове. И така, по отношение на приложното поле, нашият кодекс на административните процедури не е особено различен от немския и австрийския кодекс в тази област. Има обаче разлики, що се отнася до отделните правила. Що се отнася до европейските административни процедури, е, има различни документи, е, свързани с общото приложение е, на такива процедури, като договора за функциониране на Европейския съюз, Хартата за основните права, Европейския кодекс за добро административно поведение, резолюции, които изискват да има и мерки, които да позволяват да се провери дали третирането е било справедливо. Има и други мерки, които се признават на други места, като стандарти за добри административни процедури. Кои са основните елементи? Правото да бъдеш изслушан. Тук ще спомена и другите правила, съвсем накратко. Но нека първо да кажа едно нещо. Най-важното тук е, правото, ако правото да бъдеш изслушан се признава навсякъде, това означава, че се прилага същия е, стандарт. Е, така изглежда на пръв поглед, но всъщност е, в действителност това не е така, защото правото да бъдеш изслушан се разглежда, се разбира съвсем различно в различните държави. По някой път то е доста ощетено. В картата за основните права се очертава това право да бъдеш изслушан. Как се е, разбира то обаче, как може да се разтълкува? Това означава, че някой има право да разговаря с някой представител на административните органи. Е, Оттам нататък не е ясно дали е, един разговор е достатъчен и този човек трябва да бъде информиран постоянно. След това, кой има право да бъде кой има право да бъде изслушан? Този, който е подал искането, този, който е засегнат от крайното решение или пък всички заинтересовани страни? В Польша имаме много широко тълкуване на правото да бъдеш изслушан. Всеки заед, извинете, засегнат от крайното решение се разглежда като страна по административното производство. По някакъв път може да има 10, 12, 15 страни. Спомням си е, една ситуация. Някой живеше на един километр от е, една строителна площадка, но и той беше призната страна по делото. И така виждате, че има доста широко разбиране при нас за правото да бъдеш изслушан. Но тук има и още един въпрос. Не само кой има право да бъде изслушан, но и в какво се състои изслушването. В нашата система този, който има право да бъде изслушан, трябва да има пълен достъп до цялата информация по делото във всеки един етап, има право да присъства на всички изслушвания и на разговорите с свидетелите и експертите. Административните органи могат да издават решение само ако, след като всички страни са били информирани за края на процеса на събиране на информация и имат информация, имат възможност да коментират върху информацията, която е събрана. С други страни нещата работят по-различно. там се публикува проекто решение, и заинтересованите страни могат да дадат своите коментари. Има и някои други правила, правила по отношение на безпристрастността. В Польша е съвсем ясно следното. Ако дадено решение е било взето от някой, който е следвал да бъде дисквалифициран поради пристрастност, тогава решението се отменя и се преразглежда отново целият случай. По-настоящем сроковете в Польша са доста кратки. Един месец, в по-сложни случаи два месеца. Какви са последиците за нарушение на тези срокове? При нарушение на тези срокове? Какви са резултатите при такова едно нарушение на сроковете? Ами, има дисциплинарни а, санкции. А по някой път по някой път има а, възможност, ако е бил надхвърлен срока, искането на заявителя да се смята автоматично за а, разрешено. А, но това не се прилага във всички случаи. има яснота по правилата за достъпа до информацията, събрана по делото. Заинтересованите страни имат право за дост... на достъп до тази информация през цялото време. Имат право и да бъдат уведомени за крайното решение. Всеки един, който е конституиран като страна по съответното административно производство, трябва да бъде информиран и има право да обжалва решението на съответния орган пред административен съд. Това въжи и що се отнася до обоснованата част на административните решения и информацията за средствата за правна защита. Какви са последиците от тази така добре развита административна процедура? Ами първият резултат е следният. Оказва се, че не е необходимо да се изменя административната процедура. С изключение на а, някои изисквания, въведени на ниво Европейски съюз – както и а, възможностите за електронна комуникация. Така че този кодекс е бил изменен няколко пъти, но реално а, няма твърде много промени под въздействието на Европейския съюз. Има обаче законодателство, което е конкретно за отделни сектори и там въздействието на правото на Европейския съюз е много силно, що се отнася до борбата срещу монополите, достъпа до правителствени документи, бежанците и прочие. Нека да направя няколко общи наблюдения тук. Изглежда, че има е, един вид сблъсък между бързата ефективна администрация и гаранциите за спазване на процедурните права. Като цяло, спазването на процедурните права отнема време. Така че, когато се разработва административна процедура, трябва да се добро равновесие между двете. Трябва да бъдат зачетени и двата елемента. Що се отнася до Полша, ние сме отишли доста далече в защитата на, на интересите на страните – за сметка на бързата ефективна администрация и по някой път има случаи, които стигат а, до съд, след това преминават през различни инстанции и крайното решение може да отнеме 5 години. И какво се оказва? По някакъв път е много трудно да се вземат решения за важни проекти за строителство, особено там, където участват а, екологични организации. И така, за да може да се да станат възможни големи строителни проекти, се наложи и да се е, наложат някои ограничения, за да може да станат възможни строителства на пътища, строителства на летища, строителства на важни елементи от телекомуникационната структура и прочее. Има девет такива области, в които се смята, че съответните ам, публични проекти са по-важни от спазването на правата на всички заинтересовани страни. Но иначе имаме доста добре кодифицирана административна процедура. Разбира се, тук не става дума само за права. Става дума и за начина по който те могат да бъдат упражнявани. И от тази гледна точка, хармонизирането на административните процедури е много важно. Благодаря. Thank you, professor. And the last intervention. Благодаря, на професор Вижбовски. Последното изказване е на господин Ян Харден, генерален секретар на службата на Европейския омбудсман. Господин Харден, имате думата. Благодаря, господин председател. Приветствам вашата комисия за организирането на днешното много интересно изслушване. Благодаря ви също така, че ми дадохте възможност да Говоря за Закона за административната процедура, съгласно член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Този член бе сред разпоредбите на злощастната Европейска конституция. В последствие бе включен в почти идентична форма в договора от Лисабон. Първият му параграф гласи при изпълнението на задачите си, мисиите, институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз трябва да бъдат подпомагани от открита, ефикасна и независима европейска администрация. Парламентът и съветът следва да приемат разпоредби, изпълняващи тази, това изискване. Към момента не са в действие такива разпоредби. Какво би могло да е бъдещето на член 298? Водиха се оживени дискусии за приложното поле на този член, за ограниченията върху него. Формулировките в този член, историята му показват, че той се отнася само до администрация на ниво Европейски съюз, а не на ниво държави членки. Формулировките в договорите, духът на договорите предполага, че този член не може да бъде правното основание, което да урежда отношението между европейските институции и техните служители. Основният въпрос, според мен, е какво се има предвид в този член с открита ефикасна и независима администрация. Ще се спра върху тези три аспекта по-отделно, но надявам се, че ще стане ясно, че те са взаимосвързани и могат взаимно да се подсилват. Ако ги разгледаме заедно, то ще видим, че това са трите елемента на една добра администрация. Една открита администрация е прозрачна, когато обществеността която е пряко засегната от действията й, знае какво е предприела тази администрация, какво предприема и какво планира да предприеме. Една отворена, открита администрация дава и възможности за участие в административния процес. Това отчасти се свежда до справедливото третиране на засегнатите лица, но участието има и политическо измерение, признато в договора. Обикновено се говори за обществено участие. Участието от пряко засегнати лица, както и общественото участие, допринасят за подобряването на резултатите от работата на администрацията. Миналата година в рамките на програмата за интелигентно и по-добро регулиране в доклада Штойбер бяха включени препоръки за всеобхватни обществени консултации преди комисията да приеме законодателни предложения с оглед подобряването на качеството на тези предложения. Някои европейски институции и агенции вече предвиждат процедури за обществено участие при разработването на политики. Добър пример за това е Европейската инвестиционна банка. Наскоро тя се консултира с обществеността по проекто предложението за промени в правилата си за прозрачност. В резултат от тези консултации бе установено, че са необходими толкова значими промени, че ще се наложи втори кръг от консултации, преди да бъде изготвен окончателният проектотекст, който да бъде представен на управителния съвет на банката. Европейската комисия преди десетилетия излезе и със съобщение съдържащо общите принципи за минималните стандарти за консултиране с заинтересованите страни. Миналата година комисията започна обществени консултации по въпроса за насоките си за консултирането с заинтересованите страни. Отговорът на омбудсмана съдържа някои подробни предложения за това как основните принципи за обществено консултиране могат да залегнат в Закон за административните процедури. Онова, което се отнася до участието, се свежда и до по-общо приложими принципи. Един закон за отворената, откритата администрация защитава правата както на отделните физически лица, така и обществения интерес. С това преминавам към следващия принцип, елемент на добра администрация, а именно ефикасността. Една ефикасна администрация свежда до минимум разхищението и използва ресурсите си по възможно най-ефективния начин. Няма основание да допускаме, че формулировката ефикасен в член 298 се свежда само до тези елементи. Поддържането на добри регистри, например, също е основна част от ефикасната работа на администрацията, както и необходима предпоставка за прозрачност. Ефикасността следва да се тълкува и като елемент свързан с външното действие на дейността на администрацията, в това число и на разработването на разпоредби, както и на ниво административна подготовка на законодателните предложения на комисията. Що се отнася до консултирането, комисията е въвела свои административни мерки, така че да може да обмисли какво е практическото въздействие на нормите и политиките една разпоредба по член 298 би могла да включи набор от принципи, които да уреждат оценката на въздействието като административна мярка. Този списък на елементите на една ефикасна администрация не е пълен, но нека го завърша с една идея, предложена от групата Штойбер. Препоръка номер 9 в окончателния доклад на тази група съдържа предложение за създаването на общо европейско звено за контакт за жалби и предложения за намаляването на бюрокрацията. Според мен тази препоръка може да бъде изпълнена най-добре чрез една кратка разпоредба в Закона за административните процедури, която изисква от комисията да дава отговори на мотивирани искания от страна на обществеността за отмяна или преразглеждане на законодателни актове с общо приложение. Една такава разпоредба би била механизъм за участие, както инструмент за насърчаването на ефикасна работа на администрацията. В член 298 се съдържа и препратка към независимата европейска администрация. На пръв поглед не е ясно какво означава това. Договорът урежда дейността на някои независими институции или органи на ниво ЕС или на национално равнище, като например централните банки, но администрацията не е отделна институция на Европейския съюз. Договорът съдържа и разпоредби за независимостта на някои длъжностни лица в публичната служба или други длъжностни лица. Според мен, формулировката независим в член 298 от договора съдържа същата основна идея, както и основния принцип за работата на омбудсмана. Омбудсмана трябва да работи в услуга на обществеността и администрацията трябва да работи така, че да служи на интересите на Съюза и на неговите граждани. Да вземем за пример експертните групи на комисията. Това са експертни групи, а не клубове за водене на дебати. От комисията зависи преценката за това от какви външни експерти ще се нуждае, за да изпълнява функциите си. Но рационалният подход се отличава от технократския. Няма нищо нерационално в това да се поставят под въпрос становищата на експертите, да се зададе въпроса дали Публичната администрация винаги безпристрастно работи в името на общественото благо. Може да се зададат и основателни въпроси за процедурите и правилата, които управляват състава и функционирането на отделни експертни групи. Подобни въпроси могат да се зададат и по отношение на конфликта на интереси, както и по отношение на взаимодействието, както и по отношение, извинете, на условията за срещи с лобисти. Нуждае ли се Европейският съюз от законодателство за административните процедури? Една голяма част от извинете, вече има редица разпоредби, уреждащи административните процедури, както под формата на конкретни нормативни актове, така и под формата на общи принципи, установени от съдебната практика на Европейския съд. Освен това, някои основни области, като консултирането, оценката на въздействието и общественото участие – при правилното прилагане на законодателството на Европейския съюз, вече се възползват от административните режими на доброволен принцип, създадени от комисията. Дори са и взети някои правно обвързващи решения. Можем да кажем, че призивите за приемане на законодателство показват, че по-настоящем има конкретни пропуски. Може също да се каже, че тези пропуски могат да бъдат преодолени най-добре чрез отделни административни реформи. В отговор на това, нека се спра върху три момента. Първо, договорът призовава за приемането на законодателство за една открита, ефикасна и независима администрация. Освен това, Извършването на законодателна дейност по член 298 би дало на парламента, съвета и комисията възможност да преразгледа настоящият на... набор от различни разпоредби. Би могъл да бъде анализиран той с оглед на неговата последователност. Трето, Европейската администрация неоснователно, несправедливо бива представена като някакво бюрократично чудовище, което не се отчита пред никого. Ако се приеме законодателство съгласно член 298, то парламентът и съветът ще покажат своята ангажираност в името на една открита, ефикасна и независима европейска администрация. Така ще се повиши и легитимността на Европейския съюз в очите на гражданите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, казва председателят. Сега е време за въпроси от страна на членовете на комисията ни към нашите уважаеми гости. Надявам се, че продължаваме да поддържаме връзка и с професор Стюарт в Нью Йорк, така че той да може да чуе евентуални въпроси, отправени към него. Не мисля обаче, че продължаваме да имаме видеоконферентна връзка. Ще видим. Първо ще дам възможност за въпроси, а след това ще ви дам думата за отговори. Господин Кюстер. Аз бих задал един въпрос с удоволствие във връзка с ТТИП и е, въпросът е свързан с е, е, сътрудничеството в сферата на регулирането. Ако правилно съм разбрал дискусията по ТТИП, става дума за това, че е, трябва да има орган, който да поддържа регулаторно сътрудничество с САЩ и Европа и е, ще трябва взаимно да се извърши проверка. Some are you are you addressing the question to Professor Stewart or not? Yes, but... Uh, Този въпрос към професор Стюарт ли беше? И към професор Стюарт, и към всички останали експерти, казва ораторът, но продължава да има много сериозен проблем с звука в канала, съобщаваме от преводаческите кабини. Много трудно се провежда така.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 Ще изчакам малко да се свържем отново с професор Стюарт. Професор Стюарт, do you Професор Стюарт, чувате ли ни? Чувам ви. Чувам ви. Нямах звук до, а, през цялото време. Е, гледах, гледах слайдовете. Сега пък имам само звук без видеокартина, но ви чувам. Добре, в такъв случай ще чуем първия въпрос. Ще изслушам всички въпроси. И след това всички оратори ще бъдат помолени да отговарят. Продължава да има шум в канала на звука. Въпросът ми е свързан с ТИТИП и предвидената в тази връзка регулаторна рамка, по-скоро орган за регулаторно сътрудничество и е, съществува намерение законодателни проекти в Европа или в САЩ да бъдат е, проучвани, проверявани в този регулаторен орган – за това дали могат да представляват търговски пречки между САЩ и Европа. Доколко това може да бъде съвместимо с основните правни принципи и не съществува ли опасност демокрацията да се превърне в предатък на пазара и движим ли се ние в посока на съобразена с пазара демокрация. Тоест не демокрацията да бъде в центъра, а свободната търговия. Така че е, за мен е, мога да кажа, че това е една тенденция, която буди загриженост. Също така имам предвид отношението между е, правовия ред е, на Штатите и Европа. Благодаря. Имате ли други въпроси? Мисис Хаутала. Госпожо Госпожа Хаутала, заповядайте. Благодаря. Имаме няколко минути, за да обобщим чутото, но нека да задам на госпожа Мендес един въпрос за механизма, който бе описан от господин Стюарт. Механизъм, който може да се окаже най-добрия начин да се координират регулаторните въпроси е, между Съединените щати и Европейския съюз при въвеждането в сила на договора с Съединените щати. Интересно ми е, че той говори и за е, административна процедура на рав... високо равнище, която да се прехвърли на по-низките административни равнища. Госпожо Мендес, Смятате ли, че такъв механизъм може да бъде създаден? И смятате ли, че той би имал предимства в сравнение с това, което в момента се предлага в договора, който се обсъжда? Благодаря. Има ли други въпроси? На този етап изглежда няма други въпроси. Нека госпожа Мендес да отговори първо. Не знам е, точно какви са подробностите направени е, в, на предложението направено от господин Стюарт, но изслушах внимателно неговото изказване и изглежда, че това, което той има предвид, е възможна а, альтернатива. Да има ре, ре, ре, орган за регулаторно сътрудничество. А, така както нещата се предлага да са сега, има няколко повода за безпокойство. Те са свързани с мандата на регулаторния орган с неговия състав, въпреки че се предлага в него да участват представители на комисията, на генералния секретар и на американския американското министерство този орган следва да наблюдава изпълнението на процедурните задължения, които са правно задължителни по трансатлантическия договор. И за това мисля, че е много важно да се вземе предвид състава на този орган. Да се вземе предвид дали в него трябва да е, участват политици на високо равнище или пък по-необичайен вариант да има групи за връзка с парламентарни органи. Това би било много, много а, новаторско, със сигурност, но пък може да се изтрува да се обмисли във връзка с а, в крайна сметка изключително голямото влияние а, на този договор. И така. Предложението на господин Стюарт може да има някои предимства пред настоящия вариант, но трябва да се види как се а, организира институционалната платформа и как се съотнасят решенията взети на тази платформа с решенията взети на ниво Европейски съюз. Благодаря. Мисля, че съвсем логично би било да дадем думата на професор Стюарт за намеса сега, ако той иска да се намеси. Благодаря. Чувате ли ме? Чувате ме? Така ли? Не е достатъчно добър в канала на превода... звукът в канала. Maybe post on the website. It's not published yet on the... Затова преводачите се извиняват и преустановяват превода. George H.W. Bush's council uh, on reformulated uh, gasoline. Sorry, sorry, professor. Sorry, professor. We have a problem with uh, interpretation here. All right, I will go a little bit slower. No, no, no, no, no. Experience... We don't... Председателят казва, нямаме превод на френски. Uh, one second, please. One second. Uh, Uh, I'm told that the problem, professor... Доколкото разбирам, господин професор, проблемът е, че а, има доста шум в канала. Ще се опитам да говоря по-бавно. по-бавно. So the, uh, an illustrative experience... опита в Съединените щати е свързан с изграждането на правила във връзка с бензина. Octane for uh, uh, power, but also environmental uh, considerations. And uh, this uh, was a group of industry, environmentalists, consumers uh, that worked before the formal rulemaking process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 Thank you very much. Uh, now I would, I would ask uh, the three... Благодаря много. А сега давам думата на останалите трима гости. А, професор Голдман, заповядайте. Благодаря, мога ли да се изкажа на немски? Frage von Herrn Köster antworten. Искам да отговоря на въпроса на господин Кьостър. По принцип аз поделям, господин Кьостър, вашите опасения. Тук съществува опасност е, да се създаде е, един орган, който да кумулира в голяма степен политическа власт и това да е в разрез с демокрацията. Има обаче е, някои утешителни новини. Първата е, че вече има такива органи и е, за това има и създадени стандарти за тях. Професор Сториш, моята колега Мендес, а също и Института Макс Планк в Хайделберг, работят от около 10 години по разработката на стандарти за прозрачност, участие и това, което се нарича accountability, отговорност за да могат тези глобални органи да подобрят своята работа. Те никога няма да бъдат толкова добри като един парламент, но все пак е, ще станат малко по-добри. Втората добра новина е, че често альтернативата на такива технократични органи е, често се състои в е, частната регулация. Просто е, тези регулаторни функции се прехвърлят на частни лица и това е по-лошия вариант за парламента. Това означава много точна преценка и може би в детайл могат да се намалят до някъде проблемите. Uh, thank you, uh, Благодаря, професор Вишбовски. Заповядайте. Uh, I share what you, what you said. Съгласен съм с казаното от вас. Като цяло, начина по който се разбира законотворчеството в Съединените щати е изключително широко. А, аз а, работя по американското право не само от гледна точка на административните процедури, но и от гледна точка на сигурността и знам, че много често там решенията са всъщност административни, а не на ниво законодателни актове. Разбира се, ясно е, че има тесни връзки между Конгреса и администрацията. А, но тази връзка може да се задълбочи. Е, Давам думата на генералния секретар Харден. Благодаря много, господин председател. Омбудсмана се произнася по ТИТИП по договор с Съединените щати, само що се отнася до прозрачността при преговорите. Омбудсманът до този етап не е правил изявления по отношение на съдържанието на договора. Така че това, което ще кажа сега, е по-скоро личното ми становище. Съгласен съм с професор Голдман, че е, в крайна сметка в много области има административно право на, на наднационално равнище, на международно равнище, така че това не е нещо, специфично само за договора с Съединените щати. И тези правила се опитват да примирят изискванията за демократичност и прозрачност с потребностите на международното договаряне. Това, което ще кажа, отново повтарям в лично качество, е, че имаме опит а, а, в един по-различен аспект, що се отнася, например, до обмяната на данни за борба срещу тероризма. Опасявам се, че при преговарянето по тази тема комисията просто е забравила, просто мисля, че е забравила за необходимостта от демократичен контрол а, ролята на парламента е пропусната. На второ място. Когато искаме да се преговаря за административни процедури на международно равнище, е доста трудно това да бъде направено при положение, че ние тук в Европейския съюз имаме твърде разноцветна мозайка в тази област. Защото ако имаме европейско право в тази област и настоим тогава да има съвместимост на международния договор с европейското право, тогава нашите искания биха били много по-основателни и обосновани. Госпожо Халтала, благодаря много, господин председател. Действително, изключително обогатяващи бяха вашите изказания. Благодаря на всички. Благодаря и на вас, професор Стюарт, за това, че а, се включихте през океански и за това, а, че а, участвате в нашето заседание. Това, което вие споменахте, всъщност бензина е тема, по която аз работих тук в Европейски парламент преди 10 години. Аз бях докладчик по тази тема и си спомням, че а, тогава говорихме за необходимостта от постоянен диалог а, между а, законотворците и членовете на Европейския парламент. Оказва се тогава, че Европейския съюз има по-добри възможности да а, въведе промени в стандартите, отколкото Съединените щати като федерална държава. Какво се случи тогава? Ами тогава просто Европейския съюз прие тук калифорнийските стандарти за качеството на горивата, които бяха най-добрите в Европейския съюз. И едва след това, едва след като Европейския съюз прие стандартите за горивата, включително с много ангажираната но от участие на Европейския парламент, който беше двигател в тази процедура, едва след това тези стандарти бяха приятели навсякъде на федерално равнище във всички е, е, в Съединените щати. Така че, а, може да има взаимни ползи при подобно договаряне. А, мисля, че при преговорите е, за, за политическия договор за търговия и инвестиции това не винаги е достатъчно ясно подчертано, но при всички положения. Тук говорим за въпроси, които съвсем не са само технически. Те са изключително политизирани. Става дума за здравето на хората, става дума за моралното поведение на предприятията. За това са ни необходими добри механизми за отчетност, за да работим по тези теми в предокеанското си сътрудничество. Доста насърчителни бяха думите на професор Голдман, който заяви, че ако се приемат основни пет принципа в административното производство в Европейския съюз, на европейско равнище, Европейския съюз би могъл да инспирира по-добри международни стандарти. Това е много, много насърчаващо за нас и ще включа тази препоръка в своя списък, когато разговарям с Европейската комисия, която все още изразява известни скептични настроения, когато настоим ние да се включат някои административни производствени разпоредби а, по член 298 от договора за функциониране на Европейския съюз, но всъщност това се изиска, защото има нужда не само от прозрачност, но и защото би могло по този начин да се стигне до положителни въздействия в международен план. Нещо, до което до сега не бяхме обсъждали. Така че много ви благодаря. Благодаря за всички презентации. И още нещо. В нашата комисия, в нашия парламент, трябва да продължим да обсъждаме начина по който се структурират оценките на въздействието и допитванията до а, заинтересованите страни, за да има достатъчно голяма прозрачност. Не мисля, че предложенията на групата Стойблер бяха достатъчно обещаващи, затова трябва да търсим допълнителни начини за постигане – на целта да се опрости законодателството и да се подобри неговото качество чрез по-добър анализ на въздействието и по-добро опитване, допитване до заинтересованите страни. Мисля, че все още сме далеч от постигането на задоволителни резултати. Радвам се, че Иан Харден ни даде добри примери за подобни консултации а, в някои европейски институции. А, вие споменахте правилата за прозрачност на Европейската банка, казва госпожа Хаутала. Не става ясно за коя Европейска банка става дума. И накрая. А, много благодаря за примерите на господин Вирзбовски за полската административна система. Вие споменахте връзката с Австрия. Нека аз да спомена, че моята страна до 1809 година е била част, Финландия, е била част от Шведската империя. После сме станали част от Руската империя и мога да заявя, най-отговорно тук, че административното право беше най-добрата защита на финландците срещу авторитарната система. Мисля, че именно благодарение на административното право, на административните процедури, в Финландия ние успяхме да устоим на авторитарното потисничество. И се, нека да се върна отново на казаното от Иан Хартен. Благодаря ви много, защото ви дав, ни давате много добри основания а, да се занимаем действително с темата за административното право. Споменахте три причини, поради а, които всъщност може да се смята, че и а, самият договор за функционирането на Европейския съюз изисква такива процедури. Това се изисква, разбира се, и във връзка с последователността на административните процедури, както и във връзка с легитимността. Нещо, което бе споменато също от някои от ораторите. Заключение. Европейският съюз по-настоящен води преговорите с Съединените щати по трансатлантическото споразумение, но е добре да си дадем сметка, че имаме нужда а, от по-добри стандарти за административните процедури и във връзка с тези и други международни преговори. Така че има много неща, които можем да научим от случващото се и а, има хора в Европейския съюз, които се безпокоят, че има опасност да се загуби част от отчетността и от демократичния контрол и от легитимността. Така че отново нека да благодарим и на професор Стюарт за неговия принос. Благодаря ви, че останахте. Забелязах, че двама от ораторите са част от административни, от академичния екип, който работи по предложенията. Става дума за госпожа Мендес и господин Вежбовски ще продължим да работим заедно за по-добра администрация и по-добро управление. Благодаря. Yes. Uh, may I thank all our distinguished speakers here in the hall and overseas uh, for благодаря на нашите уважавани гости, както тук в залата, така и от другата страна на Атлантическия океан за участието им в днешните разисквания, както на живо, така и виртуално. С това приключваме разискванията по тази точка. Uh, we continue with point. Продължаваме точка 25 изложение на Маргот Фрелингер от Европейското патентно ведомство относно постигнатия напредък във връзка с пакета за патентите. Госпожо Фрелингер, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по правни въпроси. Към мен бе отправена покана да участвам в днешното ви заседание, за да ви представя постигнатия напредък във връзка с единия европейски патент в специалния съвет, създаден за целта към Европейското патентно ведомство. Председателят Извинете, че ви прекъсвам, госпожо. Може ли да ви помоля, господа, да преустановите разговора си? Имате думата, госпожо. Призовахте ме да ви разясня постигнатия напредък във връзка с единия патент. За да сме наясно какво е постигнато до тук, ще трябва да разгледаме нормативната уредба, в която е залегнал единия европейски патент. Ще трябва да сме наясно и с идеята, която стои зад него, както и с специфичният начин за прилагането му, предвиден от европейските законодатели. Започвам с нормативната база. Единият европейски патент е залегнал в два регламента на Европейския съюз, прияти през декември 2012 година. Тези два регламента уреждат създаването на патент с единно действие, предоставящ единна закрила, уреждат и режима за превод. Тези два регламента бяха прияти в рамките на така нареченото засилено сътрудничество. Засиленото сътрудничество бе приложено като последна възможна мярка, когато в съвета стана ясно, че няма да може да бъде взето решение за режима на писмени преводи, което да се основава на единодушие. Към момента 25 държави членки участват в засиленото сътрудничество. Не участват Испания и Италия, които се въздържаха от езикови съображения. Не участва и Харватия, която се присъедини към Съюза след приемането на двата регламента. Освен това, Испания внесе иск за обявяването за недействителни и на двата регламента в Съда на Европейския съюз. Генералният адвокат в заключенията си през ноември миналата година препоръча отхвърлянето и на двата иска. Европейският съд все още не е постановил своето решение, очаква се да го постанови през едните месеци. Двата регламента вече са влезли в сила. Въпреки това, те все още не са приложими. Ще породят действие единствено след като влезе в сила споразумението за единия съд за патентно съдопроизводство. Този съд е между ще бъде създаден по силата на междуправителствено международно споразумение. То цели създаването на единен съд за патентно съдопроизводство със съдействието на 25-те държави членки, участващи в засиленото сътрудничество. Прилагането на двата регламента е обвързано с влизането в сила на споразумението за единия съд за патентно съдопроизводство. Това е така, защото Европейският парламент настойчиво помоли за това по време на преговорите. Вашите колеги се опасяваха, че ако не се създаде съдът, то ще има проблеми с прилагането на единия европейски патент. Те се опасяваха също така, че националните съдилища в държави членки, които имат малко или почти никакъв опит в патентното съдопроизводство, могат да отменят един европейски патенти на територията на целия Европейски съюз. Това би довело до голяма правна несигурност за ползващите патенти. За да влезе в сила споразумението за съда, то трябва да бъде ратифицирано от 13 държави членки. Вече са го ратифицирали 6 държави, тече процесът по подготовка на ратификацията и в други държави членки. Така ратификацията ще приключи до края на тази или началото на идната година. Тоест, съдът може да бъде създаден най-рано в началото на следващата година, но по-вероятно е той да заработи в средата на едната година. Нека сега се спра върху идеята, която стои зад единния европейски патент. Тя е малко сложна. Единният европейски патент или по-точно европейския патент с единно действие, това е пълното му име, се отличава от търговската марка на общността, тъй като не е автономен европейски титул. Става дума за патент, който се регистрира в Европейското патентно ведомство съгласно Европейската патентна конвенция. Едва след регистрирането на патента като такъв се намесват двата европейски регламента след регистрирането на патента в Европейското патентно ведомство, притежателят му може да изиска на патента да се припише единно действие. Ако той изиска регистрирането на патент с единно действие, това означава първо, че действащите по настоящем национални процедури по валидиране в държавите членки ще бъдат заменени от единна централизирана процедура по валидиране на ниво Европейско патентно ведомство и второ, че действащите по настоящем годишни такси за подновяване на действието на патента, които в момента се заплащат в националните патентни ведомства, ще бъдат заменени от единна такса за подновяване, която ще се заплаща на Европейското патентно ведомство. Трето, действащите по настоящем изисквания за писмен превод в редица държави членки ще бъдат отменени в рамките на преходен период от най-много 12 години ще се изисква превод към един евро... е, официален език на Европейския съюз, който да бъде предоставен на Европейското патентно ведомство. Важно е да се разбере също така, че единият европейски патент или европейския патент с единно действие няма изцяло да замени националните процедури по валидиране, защото този патент ще бъде само една допълнителна альтернатива за притежателите на патенти. Притежателите на патенти ще могат да изберат. Те ще могат да ползват или този патент, или да се възползват от националните процедури за валидиране. С други думи, единият европейски патент ще бъде допълнителна альтернатива за притежателите на патенти, но няма изцяло да замени класическия европейски патент. Причината за тази на пръв поглед сложна система на единния европейски патент, всъщност се свежда до повече от един фактор. Основната причина бе, че законодателят искаше да надгради над вече действащата система, залегнала в Европейската патентна конвенция, както и над добре функциониращите процедури на ниво Европейско патентно ведомство. Сега ще се спра върху прилагането на единия европейски патент. Създаването на европейски патент с единно действие естествено ще породи и последици във връзка с неговото прилагане. Административните процедури във връзка с този патент – спадат към компетенциите на Европейското патентно ведомство, но то не действа самостоятелно. Отчасти е обект на контрол и управление от страна на участващите държави членки. За целта специалният, бе създаден специалният комитет на административния съвет на Европейското патентно ведомство. Административният съвет на Европейското патентно ведомство е неговият ръководен орган. Този специален комитет към административния съвет включва представители на държавите членки. Има и представител на Европейската комисия, който има статут на наблюдател. Задачата на тази структура е не само да контролира и управлява процедурата на ниво Европейско патентно ведомство. Задачата му е и да приема допълващи вторични разпоредби, които все още са необходими за пълното влизане в сила на единия европейски патент. Сред тези разпоредби са регламенти за изпълнение, които уреждат административната процедура. Работата по тях на ниво специален комитет вече е приключила. Необходимо е да се приеме и разпоредба за таксите. Таксите за подновяване на действието на патента, които трябва да заплащат притежателите на единен европейски патент. С тази задача предстои да се заеме специалният комитет. Вероятно това ще е и една от най-трудните му задачи. Член 12 на регламента на Европейския съюз съдържа списък от критерии, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляването на размера на таксите. Сред тези критерии са размерът на пазара, размерът на таксите за подновяване, които се плащат за европейски патент към момента, конкурентоспособността на европейската промишленост, необходимостта от насърчаване на новаторството, но и необходимостта специални потребностите на специални субекти, като например научно-изследователски центрове или университети. В регламента на Съюза се постановява също така, че таксите за подновяване трябва както и таксите, които се плащат на Европейското патентно ведомство в рамките на цялата процедура, трябва да са с достатъчно висок размер, така че да е балансиран бюджетът на Европейското патентно ведомство. Това е важно, тъй като към момента ведомството получава 50% от таксите за подновяване, които се събират от държавите членки. Тези такси са значима част от бюджета на ведомството, около една трета. Те се използват за кръстосано покриване на разходите по предварителната процедура, процедурата преди регистрирането на патента. Ако приходите от такси за подновяване за ведомството са прекалено ниски, то това означава, че ще трябва да повишим таксите, които изискваме за провеждането на цялата процедура, на процедурните такси. Именно това бе взето предвид от европейския законодател. От всичко това следва, че таксите за подновяване трябва да бъдат достатъчно ниски, така че единият европейски патент да е привлекателен за ползвателите. Но те не могат да бъдат прекалено ниски, защото ще поставят на карта балансирания бюджет на ведомството. Като взе предвид това, ведомството проведе интензивни консултации с ползвателите на нашите услуги. Всички те заявяват, че не искат да плащат повече за таксите за подновяване на единия европейски патент. Не искат да плащат сума по-висока от тази, която заплащат сега за подновяването на класическия европейски патент. Ведомството състави статистически данни, които показват, че броят на държавите, където се валидира европейският патент, постоянно намалява. Към момента европейският патент се валидира само в 4 от 25-те държави, които участват в засиленото сътрудничество. 65% от всички европейски патенти се валидират едва в 3 или дори по-малко държави членки. Следователно, според ползвателите, не би следвало те да си изберат единия европейски патент, ако таксата за неговото подновяване е по-висока от тази, която плащат в момента за европейския патент в 3-4 държави членки. От друга страна, нашите държави членки са загрижени. Смятат, че по-низката такса за подновяване ще намали приходите както на патентното ведомство, така и на държавите членки. За да могат държавите членки да поставят на добра основа разискванията си по този въпрос, в специалния комитет предоставихме данни за финансовата страна, изготвихме и прогнози като взехме предвид различни размери, потенциални размери на таксите и тяхното въздействие върху балансираността на нашия бюджет. Проведохме 48 симулации, които бяха обсъдени на 5 заседания на специалния комитет. Разискванията показаха, че размер на таксата, която, който би съответствал на размера на таксата за подновяване в 3-4 държави членки би довел до съществени финансови загуби за патентното ведомство. Би могло да се въведе размер на таксата, сравним с този в 4-5 държави членки. Обсъдихме и още нещо в специалния комитет и в разговорите си с ползвателите, а именно дали трябва да се намали размерът на таксата за определени субекти като малки и средни предприятия, научно-изследователски институти или университети. По този въпрос има по сходни гледни точки. For SMEs. Държавите членки всъщност изразяват а, а, известно нежелание за такива намалени за малките и средни предприятия. По-скоро се иска общите нива на таксите да са достатъчно ниски, така че да са а, привлекателни за всички а, титуляри на патенти. Държавите членки се безпокоят за възможностите за контрол и за липсата на мерки за предотвратяване на злопотребите с някои а, възможности за намаляване на а, таксите. И така, Европейската патентна служба е готова с конкретни предложения за нивата на таксите. Целта ни е да се постигне най род равновесие между всички тези различни параметри, които в някои отношения си противоречат. Намерението да се направят предложения и да се подадат тези предложения на комисията, работеща по насоките, е това да стане за 1 марта, да може да бъдат приятите през юни. Важно е нивата на таксите да се приемат с достатъчен отстъп, за да може държа... в фирмите да бъдат направени съответните бюджетни разчети. Много добре си даваме сметка, че преговорите между държавите членки ще бъдат трудни, но смятаме, че има достатъчно е, сериозен политически ангажимент от страна на държавните членки да се договори ниво на таксите, е, което да допусне европейския единен патент, който е, се чака от повече от 40 години, най-накрая да стане действителност. Благодаря. Благодаря ви много. Има ли а, въпроси? Благодаря, господин председател. Благодаря много на госпожа Фрелингер за това толкова подробно изложение, което беше освен това и много ясно. Това се свързва с големи успехи на парламента и съвета. Моят въпрос е насочен към един много важен аспект. Става дума за организиране на патентното съдопроизводство. Как изглеждат нещата в момента? Дали е взето решение по въпроса за регионалните съдилища или преговорите продължават? Искам да задам два въпроса на госпожа Фраулингер. Това е, е следващият оратор. Аз искам да попитам е, дали е, има някакво въздържание от страна на държавите членки? Необходима ли е политическа воля, за да се постигне това? Първия въпрос. И втория въпрос, дали тук е, няма други причини, различни от финансовите причини, защото е, в действителност има опасност за поставяне под въпрос на националните патенти. Госпожа Фролингер а, е, каза, че няма такава опасност, но ми се струва все пак, че има трудност. Важно е един европейски патент да не бъде в противоречие с френския патент. I guess the the Commission doesn't want to ask questions, so... Предполагам, че комисията не иска да задава въпроси, така че нека първо да чуем отговорите и след това давам думата на комисията. Можете ли да отговорите на въпроса, госпожа Фралингер? Да, благодаря. Господин Цвивка, вие съвсем правилно попитахте какво става с създаването на единия съд за патентите, както знаем, няма да има единен патент, без да може да действа единната патентна палата. Европейската патентна служба е само наблюдател, който следи процедурата по създаването на Европейската патентна палата, но можем да ви уверим, че работата тече има няколко подгрупи на подготвителната комисия, които разработват правната рамка, процедурните правила на патентната палата, с, които се занимават с човешките ресурси, с заплатите на съдиите, с регламента за работата на съдиите, с регламента за работата на служителите, финансовите разпоредби, първи бюджет на едината е е, патентна палата, но ако искате повече информация, можете да се обърнете към председателя на подготвителната комисия, да го поканите и той ще ви даде много по-богата информация. Що се отнася до регионалните различия, по-настоящем има едно регионално различие, което е договорено и то е разликата между Швеция и трите балтийски държави, разделението между тези региони, има още е, една мярка за възможно регионално разделение между Чешката и Словашката република, както и между Унгария, Словения и доколкото знаем и Хрватия, въпреки че Хрватия все още не е подписала споразумението за едината патентна палата. Има страни, които биха искали да има а, и а, департаменти на местно равнище, а не само на регионално. Що се отнася въпроса на господин Лебретон за отношенията между националните патенти и европейските патенти, както и европейските патенти с единно действие – съвсем правилно казвате, че единния патент съществува не само в допълнение на класическите европейски патенти, но и в допълнение на националните патенти. Не смятаме, че ще има твърде голямо въздействие върху броя на националните кандидатури, което да е, е следствие на създаването на единния европейски патент. Фирмите имат различни е, стратегии. Някои от тях искат да получат е, отговор бързо, нещо, което може да стане по-бързо на национално равнище и по-ефтино. Така че смятаме, че съвместното съществуване между европейските патенти включително европейските патенти с на действие и националните патенти, ще бъде запазено. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Thank you, uh, and thank you, Благодаря. Благодаря на госпожа Фрелингер за това, че ни даде най-новата информация за подготовителната работа която тече в Европейската служба за патентите. 40 години от не, за да се договорим по пакета. Надяваме се, че няма да отнеме още 40 години да се въведат нещата на практика. Но въвеждането няма да е много лесно. Тъй или иначе, иновационните дейности са много важни. Иноваторството е един от приоритетите на комисията Юнкер. По-настоящем патентите, така както са организирани в Европа, е, са доста скъпи и тромави като процедура за фирмите, желащи да ги получат. За това бихме искали да се направи всичко възможно, въвеждането на новата процедура да, въвед... да стане възможно най-бързо. Това изисква ратифициране в 7, в още 7 държави членки, разчитаме и на вас, защото вие познавате най-добре своите държави и можете да ни помогнете да се борим за постигане на това. Нашия комисар Елижабета Бенковска е, е много ангажирана с тази тема, защото тя също смята, че е много важно фирмите да имат възможност да трансформират своите идеи в нещо ново, което да могат да пуснат на пазара чрез патент. По отношение на таксите, смятаме, че е много важно те да са на достатъчно добри нива, така че патентите да станат добър вариант за фирмите. Никой няма да е задължителен да кандидатства за един европейски патент, но това е просто една допълнителна възможност, която трябва да е на лице. И за това тази нова система трябва да е добра, да е привлекателна за фирмите и комисията да се занимава с а, предоставяне на достатъчно убедителни аргументи в националните дебати, които такът в момента за ратифицирането на споразумението за палатата – без която няма как да влезе в сила <laughs> европейския патент. Благодаря с това можем да приключим работата по тази точка. Благодаря на госпожа Фролингер за нейното изказване и сега преминаваме към точка 31. Реформа на Европейския съд. Давам думата на господин Калач. Thank you, Mr. Swoboda. And, um, който се изказва от името на председателството на съвета. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми членове на парламентарната комисия. Благодаря ви много за тази възможност да участвам в вашето заседание, за да представя развитието на темата. Аз съм заместник министър в Министерството на правосъдието и се занимавам с тази конкретна тема. Ще се спра на подробностите. От декември миналата година съветът отбеляза значителен напредък. На 11 декември се постигна принципно съгласие за реформата, представена от съда миналата година, министъра на правосъдието вече представи основните елементи на тази реформа в, в Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Нека и аз да очертая някои от тях. Първо, увеличаване на броя на съдиите на 56 на три етапа. 1 септември тази годин, 12 допълнителни съди. След това 2016 година разпускане на трибунала за гражданската служба на Европейския съюз и включване на седемте съдии от него в общия състав – и останалия брой съди ще се включат е, една година по-късно. По съответния начин ще бъдат изменени и регламента и устава на съда. Разходите няма да са прекалено високи, като се смята е, как се сравняват те с разходите, е, с увеличението на разходите, ако не се направи реформа. всеки на първите две фази всеки един от е, новите съди ще има нужда от трима допълнителни правни секретари. На третия етап не. Е, основно е, разходите са до 2019 година 14 милиона евро. Съдът трябва да представя годишно доклад за своята дейност, включително и възивните дела, на, всяко, на всеки етап от разширяването на съда, се, от общи, на общия съд се прави оценка на въздействието. Може да има известни промени във връзка с тази оценка на въздействието те няма да засегнат броя на съдиите, но може да засегнат някои елементи на функционирането и административните процедури в съда. Съдът, освен това, се очаква да преразгледа своята вътрешна организация и процедурните правила и да подаде съответните предложения преди 2019 година. От гледна точка на председателството може да се каже, че има широка подкрепа сред държавите членки за такава реформа и смятаме, че има достатъчно добра и силна политическа воля за приемане на решение. Тази реформа е от важно значение за доброто функциониране на общия съд. И в средносрочен план, и особено в дългосрочен план. Тази реформа се подкрепя и от Европейската адвокатура, асоциация на националните адвокатури, която представлява 1 милион адвокати в Европейския съюз, които се безпокоят от това, че все повече се бавят делата в съда. Съветът е готов да проведе допълнителни преговори по проекто измененията към устава и е готов да участва в диалог с парламента, който разбира се трябва да включва и съда. Нека да ви информирам също, че председателството представи на правителствата на държавите членки методи за избиране на първите 12 държави членки, които да могат да изберат а, първите 12 съди за да може да се предоставят а, възможно най-добрите решения, за да се гарантира доброто функциониране и на трибунала за гражданската служба на Европейския съюз, а, преди неговите съдии да бъдат интегрирани към общия съд. Предложеният метод е добър и го препоръчваме. След 4 години преговори по тази реформа, крайна сметка изглежда, че тя вече е, е към финализиране и насърчавам всички участници да работят възможно най-ефективно, за да може е, действително реформата да се случи така, както е планирана. Виждате, първият етап е през септември тази година. Председателството е готово да започне преговори с парламента, възможно най-скоро. Благодаря. We thank you as well. Mr. Marino Pinto, the reporter, has the floor. Eh, господин Мариньо Пинто, благодаря господин председател, благодаря също и на представителя на съвета. Уважаеми колеги, аз съм очуден, когато чувам, че ни се поднася нещо, което наистина буди очудване. Най-вече като се има предвид, че идвам от страна, където има много тежък режим на економии. В Португалия беше поставено изискване публичните разходи да бъдат силно съкратени и е, се извършват много е, сериозни проверки. Е, най-вече се съкръщават разходи без да се мисли как биха могли да бъдат повишени в даден момент. А сега ни се казва, че Европейският съд предлага 12 допълнителни съдии да бъдат назначени. Това беше едно предложение от 2011 година. От тези нови 12 съдии всъщност не всички ще идват от 28-те държави членки представени в съвета. Някои ще бъдат пренебрегнати. Значи най-добре би било добре да увеличим броя на съдиите с 28, за да може всяка държава членка да може да номинира съдия. Тук трябва да бъдем много внимателни и много сериозни по отношение на нашата отговорност. Всеки допълнителен съдия естествено е, причинява разходи. Аз не бих искал да знам колко е издръжката на един съдия в е, СЕС годишно. Това е записано в доклад на парламента, прият преди 2-3 години. Всяка държава членка трябва да има възможност да назначи свой собствен съдия и защо тогава не е удвоен броя на допълнителните съдии. Когато дойдох тук в парламента, ми се струваше, че парламентаристите е, ще отделят по-голямо внимание и по-голям респект към средствата на дънакоплатеца. Една такава ситуация, при която много страни, като Португалия, Испания, Гърция, Ирландия, трябва да извършват тежки економии, други от друга страна могат да поемат големи структурни разходи. Въпросът ми е следния. Абсолютно ли е необходимо тези мерки да бъдат изпълнявани сега, кой е направил това предложение и защо е необходимо изобщо това предложение. През 2007 година имаше 28 съдии в Европейския съд, имаше около 280-30 производства. 2014 година техният брой е, скочи до около 700. Защо сега ни е необходима тази реформа? Има ли прекалено много производства? Съдиите ли са малко или производствата траят много дълго? Всъщност, каква е производителността на един съдия? Това е въпроса който трябва да си зададем. Производителността на едно предприятие е белег е, на това какво получава в крайна сметка е, работника, какво е, получава и какъв е неговия принос. А сега при нас мога да задам въпроса, кой е разумният брой на съдийския състав в СЕС? В моята страна ситуацията е различна. Съдиите в първоинстанционните съдилища обработват по 200 до 400 производства годишно. На следващото ниво, т.е. на следваща инстанция са около 200. И в Европейския съд за правата на човека са около 900 на един съдя. Тук не дори е, 27 дела се падат на всеки отделен съдия и аз не знам дали тези производства са е, толкова е, тежки, че един съдия да не може да води 40-50 е, дела годишно, но е, така беше представена мярката и след като се твърди, че съдът е, на практика ще отвои съдийския си състав, че е внесъл такова искане и че ние ще отговорим на това изискване, аз просто съм е, твърде недоволен. Аз е, не съм склонен да гласувам за такова нещо. Аз бях избран да бъда критичен по отношение на разходването на средствата на европейските граждани. é preciso estabelecer um critério objetivo de produtividade. Необходимният обективен критерий за производителността на съдиите в съдилищата, в частност е, в СЕС в момента. Ние знаем как работят националните съдилища, а европейските съдебни инстанции са единствените инстанции, които не са подлагани на проверка за ефективност. И те са единствените е, такива в Европейския съюз. Не знам защо това е така, обаче ако един съдия участва твърде много в конференции и в други прояви, може би е, той е натоварен, не знам. Е, необходими са ни обаче обективни критерии, защото бюджетът ни не е безкрайен. Ние трябва да приложим точни критерии по това колко дела решават е, тези съдии годишно и трябва да сме наясно дали защитаваме интересите на дънакоплаците и гражданите или всеки може да е, харчи средства с пълни шепи, както желая. Позицията, която аз е, застъпвам в тази комисия е, да не се е, взема решение по този случай, докато нямаме обективни и сигурни данни по отношение на ефективността на работата на съдиите в СЕС и действителната необходимост от тази мярка, защото това е само една от многото будещи загриженост ситуации. Ако погледнем публичните съдилища на първа инстанция и там се предложи една такава мярка, е, то това би било още по-скъпо, е, имам предвид да се отгои броят на съдилите, е, отколкото да се създадат нови юрисдикции. Е, така че, господин председател, скъпи колеги, ние трябва да преценяваме много балансирано и не трябва да вземаме решения без да сме наясно по всички отделни детайли за действителната натовареност на съдиите в този съд. Ние трябва да мислим и за бедните в Европа и за нанакоплаците, чието интереси представляваме. Среда. Госпожа Реда. Uh, Благодаря ви за изложението. Мисля, че трябва да вземем предвид продължителността на съдебните производства, тяхната продължителност, ако е по-голяма, има сериозни последици, например за економиката. Не бива да гледаме само на разходите, проистичащи от увеличения брой на членовете на съда. Трябва да гледаме на тази мярка и като на нещо положително, което ще ускори производствата. През изминалите години нараснаха отговорностите на съдиите. Затова, според мен, ще трябва да разглеждаме броя на съдиите като фактор за ускоряването на производствата и за повишаване на ефикасността на тяхната работа. Ако всяка една държава членка може да излъчва свой съдия, то тогава ще трябва според мен да помислим и за други въпроси, като равновесеното представяне на половете. Благодаря, господин Звевка. Благодаря, господин председател. Благодаря също на представителя на председателството за цялата поднесена информация. В самото начало на моето изказване искам да помоля, ако е възможно, да ни предоставите повече данни за метода на избор на допълнителни съдии, които ще бъдат положително оценени от държавите членки, защото този елемент е наистина много важен. Госпожа Реда всъщност отне много голяма част от думите, които аз исках да кажа, след като нашия португалски колега толкова емоционално се изказа. Въпросът за ефективността на работата на съдиите. Това е въпрос, който можем и трябва да го разглеждаме твърде широко. Не става дума само за ефективността на съда, а за ефективността на Европейския съюз. Ние виждаме, че времето, за което се постановява решение по дадено дело, се удължава, т.е. удължава се продължителността на производствата и е, при това положение Европейският съюз е, вече ще трябва да плаща големи суми, защото поради факта, че не се постановява решение, в разумен срок, примерно дадена фирма може да фалира. Така че тук е необходима реформа, за да може СЕС да функционира възможно най-добре. Аз е, бих бил доволен, ако се удвои броят на съдиите, тогава всяка държава ще бъде представена не с един, а с двама съдии, но вие казахте, че всички трябва да е, пестят. Така че ако и СЕС трябва да пести, тогава е, не са му необходими допълнителни 28 съдии, а 12. Реформата трябва да бъде доведена до край и е, това се отнася и за съда на публичната служба, така че разходите не трябва да се увеличават. Не... Бъдете загрижен, защото съдът е, не действа извън е, контрол, парламентът упражнява контрол върху СЕС. Ние знаем колко високи са разходите, знаем каква е ефективността на неговата работа. Разбира се, можем да зададем въпроса дали един съдия може да обработва 100 дела или не, но наистина е, става дума за много важни неща и ако е, гледната ни точка е такава, каквато вие изложихте, това е всъщност контрапродуктивно по отношение на ефективността. Аз винаги с радост е, слушам за прогрес и за отбелязан прогрес. Ние подготвихме нашето становище, а проблемът беше от страната на съвета. Е, съветът каза, че има шанс до е, лятната вакансия да се стигне до решение. И ако това е така, наистина ще бъде отбелязан напредък. Ако е възможно това, ние бихме искали да получим повече подробности в тази връзка. Благодаря. Господин Лебретал. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратък, е, тъй като моят колега Марио Пинто каза много неща вече. Естествено, аз е, съм много връщебно настроен към този проект за отвояване на броя на съдиите. Това ще струва много е, скъпо. Всеки съдия струва 1 милион евро годишно, така че от 28 до 56 това ще ни струва допълнително 28 милиона годишно. И аз мисля, че трябва да се набират и допълнително преводачи при това положение, секретарски персонал. И втория проблем, съдът на публичната служба ще баргализира социалните спорове, защото може да се е, сметне, че е, всички спорове ще бъдат възложени на съда и ще се дава приоритет на економическите спорове. Ще има също така и правен проблем. Е, 257 член 257 разпорежда, че е, съветът и е, може да е, създаде, съветът и парламентът може да създава специални юрисдикции, така че аз не знам на какво правно основание може да се закрие съдът на публичната служба. Също така, що се отнася и до държавните органи е, и хората, които поддържат държавния суверенитет. Е, е, такъв представител, например, е съдията. Имаше вече е, три е, нарушения. Ставаше дума за е, е, примата на европейското право и аз е, искам да кажа, че трябва да се обърнем към решението, предложено от е, господин Марио Пинто, а именно да се увеличи е, производителността на съда. Аз мисля, че е, това би било добро решение. Благодаря. Господин Къстър. Аз мога да подкрепя казаното от господин Пинто до толкова, до толкова той е, се изказа критично срещу е, политиката на строги економии за Португалия. Аз обаче не мисля, че е, това противопоставяне правова държава и политика на економии е най-доброто. Ние трябва да правим точно обратното, в други сфери да правим такова противопоставяне. Ще кажа точно обратното. Увеличаването на правните спорове пред СЕС води до ситуация, при която постановяването на решения по дела изисква все повече време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 мисля, че е, дори е, може да трае едно производство до 44 месеца, докато се постанови решение. А, принципът на правовата държава на върховенството на закона означава, че е, производствата трябва да се решават в разумен срок. А това не е така, поради което аз мисля, че е правилно, така както сме дискутирали до сега в нашата комисия и както дискутирахме при посещението в СЕС с съдиите, че трябва да се увеличи броят на съдиите. Искам само да подчертая, че ако увеличим броят на съдиите, ще трябва да вземем предвид квота. Ако всяка държава направи две номинации, това ще трябва да бъдат мъж и жена във всички случаи, е, за да можем да е, тласнем напред равнопоставеността на половете. Uh, thank you, Mr. Budan. Господин Буда. Благодаря, благодаря. Съвсем накратко. Беше казано вече твърде много по тази тема. Искам само да добавя следното. Ясно е, че е, продължителността на производствата се увеличава и много често това означава, че дадено дружество може да фалира. Така че ние не можем да гледаме пасивно отстрани. Естествено, правораздаването е, струва средства. Това е нормално. Разходите са големи и тук трябва да се поставят приоритети. Аз искам да кажа, че най-добрата инвестиция е в е, правораздаването когато става дума за нарушаване на права в Европейския съюз, какво сезират се съдебните органи и ако а, те се намесват твърде късно или действат твърде бавно, това е неефективно. Аз мисля, че Двадесет и осем съди или е, по-малко да се назначат допълнително, да, но трябва да има критерии трябва да видим каква е тяхната производителност, ефективността на тяхната работа. Просто е, не може да се сравнява производителността в производството и ефективността на работа на съдията. Съдията анализира е, мисли върху решението, което ще постанови. Така че, е, да, е, ще видим как стоят нещата с разходите. Може би да се намалят възнагражденията на някои депутати, обаче за мен е важно да имаме съдебна система, която да функционира добре и производствата да бъдат приключвани по-бързо. Благодаря. Председателят. И аз искам да задам два въпроса на представителя на председателството, но преди това нека кажа, че тъй като нямаме много време, след като приключим по тази точка, ще обсъдим още само Yes, 26, 27 will be done today and the... Uh, ще обсъдим още само точка 27. Разискването по останалите точки ще бъде отложено. Казвам това по адрес на онези колеги, които чакат тук в залата, за да обсъдим точките след 28. Двата ми въпроса. Правилно ли разбрах, че на третия етап от реформите съдиите няма да имат съдебни помощници. А работата на съдебните помощници е много важна. Вторият ми въпрос е по-общ. В договора от Ница държавите членки стигнаха до заключението, че може да се постигне напредък чрез създаването на специализирани състави. А сега се предлага нещо съвсем различно. Предлага се премахването на специализираните състави в съда на публичната служба. Обмисляли ли са държавите членки промени по идеите, залегнали в член 256 от договора от Ница? Thank you very much, Mr. Swoboda. Благодаря ви, господин Свобода. Благодаря на всички за участието в днешните разисквания. Председателството си отбелязва вашите коментари. Ще разгледаме всички поставени от вас въпроси. Говорихте за необходимостта от обективни данни, за необходимостта от тази реформа, основаваща се на отвояване на броя на съдиите. Обективната причина за това е огромният брой висящи дела. 20 милиона е размерът на исковете за обещетение поради забавене на делата. Много стопански субекти не могат да продължат дейността си преди съдът да е постановил своето решение. Това е реалността. Това е обективната ситуация към момента, която трябва да преодолеем. Според нас увеличаването на броя на съдиите е едно добро решение. Необходими ли са 28 съди? Според нас отговорът е да. Това решение е отчасти е политическо мотивирано. За държавите членки бе трудно да решат кой следва да излъчи кандидатурите на съдиите и да ги назначи. Затова сега единственото решение е всяка държава членка да излъчи своя кандидатура. Това е едно добро решение, тъй като съдът ще покрива повече области от правото. По въпроса на господата Пинто и Лебретон, ще предоставим необходимата информация за основанието на решенията си. В отговор на въпроса на господин Свиевка за процедурата по назначаване, за метода на назначаване, който ще прилагат държавите членки – ще съставим списък на държавите членки. Разпределението ще се извършва съгласно ротационния принцип, на който се поема председателството на Европейския съюз. Ще проведем лотария, за да определим коя ще е първата държава. Според нас това е една лесна процедура, тя е разбираема, чрез нея се постига и определен географски баланс. Държавите членки приеха това решение. А що се отнася до двата въпроса на господин Свобода, в тях вие описахте същината на проблема. На трети етап не планираме назначаването на допълнителни съдебни помощници. Всеки съдия ще разполага с 2, и, по 2, и няколко помощника. Това може да се отрази на неговата работа според нас всъщност няма да има отражение върху работата на съдиите, но може би моята колега от Европейския съд може да ви даде по-подробна информация. А що се отнася до член 256 от е, договора от Ница, уреждащ работата на специализираните състави, да, за нас това е възможен вариант, но според съда увеличаването на броя на съдиите, а не създаването на специализирани състави, е най-адекватната мярка в отговор на настоящите предизвикателства. Това мога да кажа аз по този въпрос. Може би представителката на съда може да ви даде по-подробна информация. Благодаря. Uh, okay, uh, then I think we can... В такъв случай, нека да приключим работата по тази точка. На този етап не съм получил. Господин председател, позволете ми да изясня нещо пред е, колегите е, във връзка с моето емоционално изказване, казва господин е, Пинтуш, аз нямам парламентарен опит, също и политически опит, така че когато говоря за нещо, в което съм убеден, аз говоря с цялото си сърце. Uh, thank you very, very much. Uh, thereby... Благодаря ви много. С това можем да приключим работата по тази точка. Преминаваме към точка 26 представена от страна на правната служба по отношение на становище 2 черта 13 от Съда на Европейските общности. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Благодаря за тази възможност, която имаме да представим това важно становище, което бе из дадено от съда. Става дума за решение 2013 от 18 декември миналата година. в което съдът установи, че има несъвместимост с договора за, с, с проекта за присъединяване към съве, Конвенцията за правата на човека във връзка с мандата дадена от съвета за преговорите. За това становище съдът взе решение да го вземе в пленарен формат, нещо, което дава представа за значението на това решение. Нека първо да поговоря за общата картина, свързана с тази процедура, която е изключително необичайна и която предизвика доста обсъждания. Преди да разгледа аргументите, съдът се занима с доста на дълги предварителни разглеждания на темата. Съдът през последните 45 години разработва и собствен режим за защита на правата на човека, вземайки предвид особеностите на общностното право и вземайки предвид Европейската конвенция за правата на човека, както и юриспруденцията на съда в Страсбург. Съдът се влияе от Европейската конвенция за правата на човека, по която всички държави членки са членове. Включително решението от 3 декември 1979 година, по което има препратка към работата на съда по правата на човека който задава рамка за работата на държавите членки в областта на право, правата на човека във връзка с общностното право. И така съвсем ясно Комисията, парламента и съветът през 1977 година приеха резолюция, в която се подчертава значението на основ, основополагащото значение на правата на човека, решението на съда, което цитирах, беше реакция на тази резолюция. И така, Конвенцията по правата на човека може да се разглежда за, като източник на инспирация, на, на вдъхновение за, за, за тази до това решение. Има съобщение от 1990 година, където се уточняват амбициите на съда в тази област. Област през 1993 година съдът се обмисля е, важните въпроси, свързани с е, правните ангажименти на съда в тази област. И така Становището, което обсъждаме днес, съвсем не е първи документ на съда, който засяга присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията по правата на човека. През 1994-1996 година съдът се обръща към съвета Съдът по искане на съвета, извинете, е, вече разглежда възможността за присъединяване на Европейския съюз към конвенцията. Тогава съдът е, стига до решението, че а, договорите действащи на този етап не дават възможност Европейския съюз да стане страна по конвенцията, защото няма правно основание. При това положение е, е, се прилага е, европе... договора за Европейския съюз е, между датата на последното становище и е, становището от декември. Второто изречение на 6, е, параграф 2 от договора за Европейския съюз се посочва следното. Европейския съюз се присъединява към Европейската Конвенция за правата на човека и основните доводи. Това е край на цитата. И тук може да се отбележи, че тази разпоредба е формулирана не само като опция, но също и като задължение на Европейския съюз. И Евро... Европейският парламент постави това начално място в своята резолюция от е, май 2010 година за присъединяване на Европейския съюз към конвенцията. Комисията отговори на тази нова правна ситуация като поиска мандат за преговори от съвета и е, съветът даде своето разрешение през юли 2010 година. От тази дата нататък е, трябваше повече от 3 години да изминат, за да се стигне до един е, проект е, е, на споразумение за е, присъединяване, което беше подписано от страна на Европейския съюз и е, страните по Европейската конвенция за, страна, за правата на човека от друга страна. И е, това споразумение споразумение е, не се ограничава само върху присъединяването като такова, а също така отчита сметка на е, очита особената, особеността, е, институционалната особеност на Европейския съюз и това всъщност е ролята на съда. Проектът за споразумение превиждаше включване, предварително включване на съда в споровете в Страсбург, по които съдът в Люксембург няма възможност да се статуира като страна. И за това този съд беше оценен като надежна страна в началото на преговорите, защото на 5 май 2010 година година беше е, прият един е, документ е, по въпроса за присъединяване на Европейския съюз към КПЧ. Също така съда трябваше да определи възможност условията за присъединяване на Европейския съюз към ЕКПЧ и всъщност това вече е задача на съдиите от Европейския съд за правата на човека. Така вече се стигна до процедурата по изготвяне на становище през 2013 година. В отношение на това дали има съвместимост с основните договори парламентът и държавите членки пледираха в този смисъл и представиха своите наблюдения. Е, какво всъщност беше становището на съда? Е, съдът започна своето проучване по начин, който е много по-различен от е, това, е, от неговото становище от 1996 година. Той посочваше от една страна договорите са еволюирали, са се променили и освен това има конкретен проект на споразумение, което трябва да се приложи. Съдът започва с това, че трябва да бъде преработена правната рамка. Той потвърждава, че на Настоящият договор е, съдържа добро правно основание за присъединяване на ЕСА към Конвенцията за правата на човека, дори е, и е, да не се съдържа задължение да направи това. Съдът обаче знае, че това трябва да се направи при изпълнение на определени условия и те са предвидени в договора и поставя се на първо място изискването от член 6 параграф 2, е, което аз цитирах току-що, тъй като е, този параграф е, прецизира, че присъединяването не променя компетенциите на Европейския съюз. Също така има и протокол номер 8, който добавя други условия към това изискване. И в действителност е, там се посочва, че е, споразумението за присъединяване трябва да запази специфичните характеристики на Европейския съюз и европейското право и е, правомощията на институциите трябва да останат непроменени. Вече разпоредбите на споразумението, те се подчиняват на член 344, който забранява на държавите членки да поставят споровете с европейски характер по друго правно основание, различно от това предвидено в договора. Е, отчита се е, спецификата на основните европейски договори, които налагат нов е, правен ред и в тази връзка държавите членки са ограничили своите суверенни права. Изхождайки от този принцип, съдът посочва, че проектът за споразумение за присъединяване ще бъде несъвместимо с договора за Европейския съюз в някакъв някои аспекти. Е, на първо място се е, припомня, че дори присъединяването на Европейския съюз към една международна конвенция е, съдържа не е несъвместима с договорите, трябва да се знае, че автономията на европейското право трябва да бъде запазена в този случай да се запази автономията на европейското право означава, че една външна инстанция, външна за систем, от, от системата на основните договори на Европейския съюз, в случая съдът в Страсбург, не може да а, има тълкователни правомощия по отношение на европейското право така че е, всъщност проектът за споразумение има празноти в това отношение, защото не съдържа нито една разпоредба, която дава възможност за координация между е, разпоредбите на ЕКПЧ е, която е в правомощията, тълкователни правомощия на Европейския съд за правата на човека и това, което е правомощията вече пък на СЕС. Така че проблемът, който се идентифицира от съда, съдържа възможност за държавите членки да предвидят индивидуално ниво на защита по-високо по отношение на основните права по-високо от е, нивото на закрила, предвидено в е, е, конвенцията. И а, също така могат да се предвидят стандарти на закрила, които са по-високи от гарантираните в конвенцията, както казах. Тази възможност съдържа за а, страните по споразумението в системата. Това е член 53 от конвенцията. Съдът е, преценява по отношение на държавите членки, че тази възможност не трябва да поставя под въпрос е, примата на е, правото на Европейския съюз, ако картата на основните права на Европейския съюз не изисква по-високо ниво на закрило, отколкото е, конвенцията. На второ място, съдът преценява, че принципът е, на взаимно признаване между държавите членки и взаимното доверие между тях, което е от голямо значение в европейското право, не е отразен в е, достатъчна степен в споразумението за присъединяване. И Европейския съюз и неговите държави членки трябва да бъдат схващани като всички други е, страни е, и е, трябва да бъдат в е, реципрочни отношения. както посочва съдът в тази връзка, това би е, се отразило отрицателно върху задълженията на държавите членки да преценяват по принцип актовете на Съюза и е, на други държави членки като. Е, съответстващи на правата на човека. Освен това, съдът е, привлича вниманието към протокол 16, това е протокол към Конвенцията за правата на човека, подписан от някои държави членки, обаче той още не е влязъл в сила. И е, вече в рамките на този протокол е, е върховната юрисдикция на страните по него изисква е, да се попита Европейския съд по правата на човека да даде консултативност становище по отношение на тълкуването на ЕКПЧ. Обаче е, съдът смята, че по този начин ще се заобиколи евентуалното задължение на е, съответните юрисдикции в държавите членки да е, формулират преюдициален въпрос към съда, след като вече ЕСА се присъедини към конвенцията. Така че в случай на съмнение, тук вече ще се постави под въпрос европейското право при това тълкуване, тъй като Европейския съюз ще представлява вече част от нея. Освен това, е, съдът посочва, че не се отчита достатъчно изискването на член 344 е, и протокол 18. Това е, означава следното, че спорове, подчиняващи се на европейското право, не трябва да се подчиняват на други юрисдикции – и е, след е, е, присъединяването правото на Европейския съюз вече ще почини своето право на Европейския съд на правата на човека. Той ще стане компетентен по тълкуването. Да се изключи компетенцията на Европейския съд по правата на човека, за да се а, е, реши спор между държавите членки а, е, и Съюза, това а, е, вече би представлявало загрижа. Съжалявам, казва председателят, но преводачите не могат да ни отделят повече от времето си, бихте ли направили кратко заключение? На пето място съдът се интересува също от проблема за с защитниците, защото проектът на споразумение предвижда Европейския съюз да може да се присъедини като с защитник при решения пред СПЧ. И по този начин вече може да се постави под въпрос европейското право. Така че е, трябва решение на е, ЕСПЧ е, да е, признае Европейския съюз като съзащитник по дадени дела. Шесто, съдът проучи механизма, който предвижда съдът предварително да може да постановява определени мерки е, и съдът в този случай е, констатира, че е, споразумението за присъединяване се ограничава по този начин само до действието на производното право, като се изключва възможността да се сезира съдът предварително по отношение на тълкователни въпроси и това вече е свързано с неговата изключителна компетентност по отношение на производното право. И по този начин се получава и една асиметрия по отношение на съда в Страсбург, що се отнася до споровете. Кои са последиците? Какви са последиците от това становище? И сега вече приключва моето изложение. Първо формата становището има много конкретни правни последици. 288 е, е, от ФЕСТ е, Там се предвижда, че едно споразумение може да влезе в сила в предвидения срок и е, също така при необходимост е, да се предоговори, докато е, вече подписването, е, процедурата на подписване не може да бъде проследена от държавите членки. И сега е, становището съдържа фундаментални елементи, не само редакционни детайли. Фазата е, на размишление – която е, е, ще бъде абсолютно необходима в е, този случай, ще даде възможност на съвета и на комисията, които са компетентни по откриването на преговори и воденето на преговори, още веднъж да преценят е, разбира се, като се имат предвид и импулсите, които дойдат от парламента по отношение на нов мандат, който да отговаря на изискванията, формулирани от съда, като разбира се, отчитат и политическата реалност на преговорите с е, е, страните по конвенцията и по този начин да се даде шанс за приключване. Сега, като се има предвид правовия ред на държавите членки и а, как се вписва в Европейския съюз, тази фаза на размишление ще даде възможност да се прецени дали присъединяването е възможно без да се модифицират правните системи на държавите членки като отделни страни по конвенцията и също така съветът и комисията трябва да уведомят парламента за всеки етап от тези преговори. Аз в този момент приключвам и ви благодаря за вниманието. Thank you very much. Uh, благодаря много. Бихте ли могъл да предоставите коментарите си в писмен вид на всички депутати, за да ги разгледаме и да продължим този дебат? в друг удобен момент. Благодаря ви много. Благодаря. Няма да се занимавам с точка 27 и нея се налага да пропуснем. Крайният срок за изменение за тази точка е 2 март 12 часа на обяд. Съгласие с правило 99 от правилника приемника Измененията подадени в комисията, там където има процедура за, за консултиране с Европейския парламент, каквато е ситуацията тук, се приемат само ако те имат за цел да а, отрекат становището на представено от докладчика. След това точка 30 презумцията за невиновност. Доклад на господин Дюран. Крайният срок за подаване на изменения също е 2 март. По е и проект на становището и измененията ще бъдат обсъдени на 9 март в Страсбург. Благодаря много. Благодаря и на преводачите за допълнителното време. Закривам заседанието.